So, good morning, everybody. To introduce the German approach on the chairman. Добро утро на всички. Започваме веднага. Първо, приемане на дневния ред. Има ли бележки по дневния ред? Господин Хакмар за момента не иска да гласуваме. Приемаме дневния ред без изменения. Втора точка – съобщение на председателя. Първо, както вече ви казах, на, на 24 февруари от 2 до 3 часа след обед ще се състои открито заседание на координаторите. Ще разговаряме с комисар Вестагер за настоящото положение във връзка с наскоро приятите решения за банковия сектор. Заседанието ще се излъчва на живо по интернет с превод към италиански. Не, всъщност не. Становищата на мълцинствата. Нека ви привлека вниманието към член 56 алинея 3 от правилника за дейността ни, съгласно който когато Комис... Комисията не е на единодушно мнение. В доклада ще трябва да се отчете и становището на мълцинството. Становището на мълцинството може да се изрази, когато се гласува по целия текст, по искане на авторите. Това становище може да е изложено в писмена форма в рамките на не повече от 200 думи в изложението на мотивите. Председателят трябва да уреди всички конфликти, които могат да възникнат в резултат от прилагането на тази разпоредба. Това е небезизвестният член 56, алинея 3. Защо опоменавам това? Защото две групи, Обединената левица и Айкаре, излязоха с становища на мълцинството, след гласуването миналата седмица по доклада на Обединената левица за Банковия съюз и доклада на ЕКАРЕ за ролята на Европейския съюз по отношение на финансовите институции. Тези становища на младсинството не бяха изразени по време на гласуването по текстовете. Председателят реши по изключение тези становища да бъдат прикачени към изложението на мотивите, като взе предвид, че съответният член от правилника е бил прилаган само веднъж от комисията ЕКОН. Нека обаче ви обърна внимание, че от тук нататък въпросната разпоредба ще се спазва стриктно. Това означава, че онези, които искат да излязат със становище на мълцинството, ще трябва да го направят по време на заседанието на комисията и непосредствено след гласуването по въпросния текст няма да могат да го изразяват след заседанието по имейла. Това, което ви казах, ще бъде отразено в протокола от днешното заседание, така че всички ще можете да се запознаете с него. Следващата точка – споразумение между Европейската общност и княжество Андора за предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в директива 2003 наклона на черта 48 относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания. Господин Виегаш не е тук, ще го замести Фабио. Фабио, имаш думата. Добро утро, Мигел Виегаш се извинява. Не може да дойде. Ще обобщя само текста, по който ще гласуваме днес. Проектът на доклад става дума за усъвременяване на системата за обмен на информация за поданъчните въпроси. През изминалите няколко години обменяме информация между държавите членки по директивата, отбелязана в тази точка. Наскоро бяха сключени споразумения с Швейцария, Лихтенштайн и Сан Марино. Европейският съюз прие и текст за административно сътрудничество, който дава възможност за автоматичен обмен на финансова информация съгласно стандартите на ОИСР и директивата от 2003 година за спестяванията под формата на лихвени плащания. Предлага се споразуменията, сключени с отделни държави, да бъдат приведени в съответствие с световните стандарти. Принципите трябва да се спазват много стриктно, за да се борим срещу укриването на данъци и избягването на данъчно облагане. Трябва също така да предоставяме агрегирана статистическа информация на обществеността, така че да може да се направи непосредствена и безпристрастна оценка на ефикасността на системата. Благодаря. Първо думата имат докладчиците в сянка. Господин Балт от името на господин Шваб от НП. Благодаря, господин председател. Първо, ще ви се извиня от името на господин Шваб, който в момента е в Баден-Вюртенберг. Всички можем да се сетим защо. Включеното миналата седмица споразумение между Европейския съюз и Андора е нещо, което се приветства от господин Шваб. Това споразумение е нова значима крачка в борбата в Европа срещу данъчните измами и укриването на данъците. Това споразумение предвижда засилване на бъдещото сътрудничество между националните администрации за данъчно облагане. Обменът на информация ще даде възможност на тези органи да откриват укриване на данъци, опити за избягване на данъчно облагане. Като се имат предвид неодавнашните промени на международно равнище в автоматичния обмен на информация, бе наистина необходимо споразумението да се осъвремени, така че то да може и на своевременно да влезе в сила. За да може споразумението своевременно да влезе в сила, НП би искала то да бъде прието колкото се може по-скоро. Благодаря от името на социалистите. В момента не виждам господин Кофут, Няма кой да вземе думата от негово име. Сам Малон от името на Екаре. Благодаря. Господин председател, ще бъда съвсем кратък. Благодарим специално на докладчика. Напълно заставаме зад становището, че трябва да осъвременим споразумението, така че да се избегнат двойни стандарти при обмена на информация. Това каза и господин Балт, с когато съм напълно съгласен. Това е всичко от мен. От името на либералите Кора Кора Фан Югенхуй. Благодаря. Благодаря също и, че толкова хубаво произнесохте името ми. Добре ли го произнесох? Не зле. Благодаря на докладчика господин Виегаш. Благодаря на господин Фабио Демаси. И за Андора споразумението е важна крачка напред в борбата срещу укриването на данъци. Съгласна съм с вас за това, че ще трябва да видим и какви ще са резултатите от това споразумение, след като бъде прието. Постоянно говорим за това, че многонационалните компании трябва да заплатят своята част от данъците. Сега се борим срещу поверителността на банковите операции, но трябва да заплащат своята част от данъците не само юридическите, но и физическите лица. Не бива да забравяме за това. Благодаря, Кора. Кой е докладчикът в сянка на зелените? Никой не ме е помолил да вземе думата от тяхно име. Нямате акции в Андора явно. Нямам заявка за изказване и от СПД. Малта и Маркос не искат думата. Европа на нациите и свободите. Не, не виждам други колеги, които да искат да вземат думата. Процедурата е ясна. Имаме край срок за внасяне на възражения, а именно 21 дни, календарни дни, считано от разпространяването на проекто доклада. Тоест, крайният срок е 24 февруари. Ако до тогава не бъдат внесени възражения, а доколкото виждам няма да бъдат внесени такива, докладът ще се гласува по време на първата пленарна сесия през месец март. Добре, готови ли сте всички за гласуване? Спестихме две минути. Ще ви дам тези две минути. Всички ли си носите картите за гласуване? По възможност трябва да разполагате със своята карта за гласуване. Накрая ще трябва да гласуваме поименно. И така, всички ли имате дългия списък за гласуване? Имате ли картите си за гласуване? Нека първо видим дали работи системата, нека видим дали всички са тук, дали няма прекалено много колеги от някоя група. Продължавам да чакам.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 Край на гласуването. What a moment we are fine. So we start firstly with the um, Започваме с междуинституционалните преговори за предложението за регламент на Европейския съюз, на Европейския съвет и парламента за хармонизираните индекси на потребителските цени. Преди текстът да бъде внесен в пленарната зала, след триалога. Той трябва да бъде одобрен от парламентарната комисия. Ще приемем ли текста в контекста на тези междуинституционални споразумения? Трябва да гласуваме поименно. Yeah, Незабавно. Няма да ви преброя гласа. Не. Не за първи път гласуваме с карти. Два имейла сте получили. Така че организирайте се. Коментар извън микрофон. На Перванш Берес. Ще почакам, но вие дори и най-малкото усилие не полагате, за да намерите картата си. We do not start these things here. I will be tonight in the stadium. so we are still in the vote on the reconsultation. И така. Консултациите. Начало на гласуването. Това не е чак толкова важен вод. Мисля, че може и да минем без гласа на Перваш Береш. Край на гласуването. Приема се 40 гласа за, 5 против, 1 въздържал се. Правилно ли броя? Да, благодаря. Значи ще отидем в пленарна зала с този резултат. И сега ще изчакам 2 минути и да се надяваме, че всички ще си вземат картите за гласуване. Вероятно сте видяли един имейл в почтата си от тази сутрин. Получихме искане в последния момент след крайния срок за обявяването на разделните гласувания. Така че в някои случаи ще се наложи да ви информирам устно за това кога ще има разделно гласуване и групите ще трябва да гласуват според списъка си за гласуване. Още веднъж, като председател, не като докладчик в сянка. Искам да кажа, че имаше проблеми с изготвянето на списъка за гласуване, тъй като становищата пристигнаха едва вчера. Знам, че има проблеми, когато се случи нещо подобно. Много е трудно да се включат тези позиции. Моля да ни извиниш. Нито докладчиците, нито списъка с преговарящи са виновни за това забавене. Обстоятелствата бяха такива. Всички тези разделни гласувания са свързани с компромисни вотове, прияти от всички. Аз ви моля за в бъдеще да се придържате към определените крайни срокове, защото ако искаме да успеем да гласуваме в пленарна зала, няма да стане. По такъв начин. Фабио поиска думата. Искам да приканя колегите да говорят малко по-тихо, защото много трудно ви разбирам, председателя. Надявам се, че проблема не е с баварския ми английски. Иначе бих минал направо на баварски. Това няма да промени нещата, казва господин Демази. Председателят, още изчакваме перванш. Мислех, е, че тя има много опит. Била е председателка на тази комисия в миналото. Господин Булман. Е, Господин председател, и вие сте колега с опит и за това ще си позволя да кажа, че гласуването днес започва много рано. Това е чудесно и ни радвам но когато денят започва с гласуване, когато още в началото на деня се сменя залата, то това е проява на смелост. Приветствам ви за вашата смелост. Сега имате два варианта. Или трябва да изчакате, докато колегите от моята група не дойдат всички тук, нещо за което ви съветвам, тъй като до сега колегите винаги са броели гласовете и на колегите без карта за гласуване. Ако сега вие искате всички да имаме карта за гласуване, то добре, ще се примирим с това, но тогава трябва да изчакате да дойдат всички колеги от моята група. Или ще ги изчакате да дойдат, или след това ще има доста дълга кореспонденция. Господин Булман. Доста дълго време чакахме и вие дълго се изказвахте, поради което спечелихме и време, но междувременно госпожа Берес не дойде, а между другото не аз смених залата, просто най-смирено дойдох в новата зала, след като сутринта узнах, че има промяна. Сега ще изчакам още една минута. Не знам каква е връзката между смяната на залата и това, че някой не си носи картата за гласуване. Не разбирам. Не разбирам защо някой може да си донесе картата, ако гласуваме в P3C50, но не може, ако гласуваме в P1A002. А вие чухте ли втората част от изказването ми, каза господин Булман? Ако сега не изчакате още няколко минути, ви предстои дълга и тежка кореспонденция. Не знам кое би бил по-добрият вариант. Мен това не ме засяга, казва господин Балц, защото трябва да се договорите после с координаторите. Не е толкова далеч от тук мястото, където човек може да си вземе картата. Това го знаят хората, които са запознати с тази сграда. stimmt, was du gesagt hast, Udo, dann seid ihr jetzt eh einer zu viel. Ако е вярно това, което казва Шудо, то в момента сте с един в повече. Господин Булман, настоявам след това да ни броите гласовете, защото работим толкова старателно. Няма да броя гласовете на хора, които не са тук. Започваме с гласуването. Първото гласуване не е чак толкова драматично. Няма да реши изхода от гласуването един глас в повече или по-малко. Няма проблем с първото гласуване. Всичките ви виждам. И така, започвам. Мисля, че това е списъка, нали така?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 Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Приема се, извинява се председателя. Приема се, естествено. Приема се с голямо мнозинство. Изменение 87. За. Против. Въздържали се. Това се отхвърля. Чуйте сега. Стигаме до компромис на изменение С. Има искане за разделно гласуване от СПД. То дойде в последната минута. Значи целият текст без фразата структурни реформи. Втората част ще бъде фразата структурни реформи. Кой е за първата част? Против. Въздържали се. Приема се. И двете думи. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Отиваме на компромис Е, казва председателя, на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 101 като допълнение то не е в компромисното изменение. Има искане на Алде. Кой е за 101? Е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 105. Същата е ситуацията тук. За, против, въздържали се, приема се. 108 е оттеглено. Стигаме до компромис Е. Тук има искане за разделно гласуване от СПД, първата част, целият текст, без думите while maintaining budgetary discipline. И тази фраза е втората част. Гласуваме по първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до компромис F. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 130. За, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст по раздел 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г. Първо гласуваме по устното изменение от либералите. То трябва да е във вашия списък. Започваме с устното изменение на либералите. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по първоначалното компромисно изменение. Г, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш. За, против, въздържали се, приема се. Компромис и за, против, въздържали се, приема се. Изменение 170 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Компромис Йод за, против, въздържали се, приема се. Изменение 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. 194 е оттеглено, компромис Л за, против, въздържали се, приема се. Изменение 207. За, против, въздържали се, отхвърля се. 208. За, против, въздържали се, отхвърля се. А, проверка, по-скоро. Начало на гласуването по 208. Всички ли гласуваха? Край на гласуване. Отхвърля се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н е следващото, така ли? Не, под раздел 3. Под раздел 3, първоначален текст, за, против, въздържали се, приема се. Компромис N. Извинявам се, разделно гласуване на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 229 за, против, въздържали се, отхвърля се стигаме до компромис О. Слушайте внимателно сега. Имаме устно изменение от страна на либералите. Ще го гласуваме отделно. И има устно изменение от СПД, които искат да включат следния текст. Including now and adequate income support mechanisms at the national level to find poverty and social exclusion. So I start now. Започвам с устното изменение на СПД, докато още го помните. Кой е за, кой е против, кой е въздържал се, отхвърля се. Сега устното изменение на либералите, то е в списъка за гласуване, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Стигаме до първоначалното компромисно изменение О, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис П, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Q. Тук отново има устно изменение от страна на СПД. Да се добавят думите след да се реши на национално ниво следното. While ensuring the sustainability of adequate and high quality social protection systems. Who is in favor of... Кой е за? Против? Въздържали се? Устното изменение се отхвърля. Стигаме до първоначалния вариант на компромис Q. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис R. За? Против? Въздържали се? Приема се. И Изменение 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до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 против, въздържали се, подхвърля се. Компромис У за, против, въздържали се, приема се. Изменение 320 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис В за, против, въздържали се, приема се. Под раздел 5, първоначален текст, за, против, въздържали се, приема се. Компромис W, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 355. За, против, въздържали се,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 против, въздържали се, отхвърля се. 372 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Z на три части. За, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Третата част за, против, въздържали се, приема се.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 Имате текста на Алде, но не и на СПД. Е Кой текст на кого е сега? Първата част е на Алде, тя ви е позната и след това на СПД е те искат отделно гласуване на текста Effectively Implementing structural reforms и думите and social. Първата част също е на Алде, така ли? Okay, now I got it. <laughs> Sorry, but that was his last. Сега вече разбрах. Това са исканията от последните минути. И така, първо ще гласуваме по компромиса без думите effectively implementing structural reforms –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 против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 417 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 419 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 427 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АФ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 429 за, против, въздържали се, трябва да направим проверка. Начало на гласуването по изменение 429. Всички ли гласуваха? Един глас от НП в повече. Много се извинявам за това. Надявах се, че няма да ми се наложи да кажа нещо подобно. Гласуването приключи, отхвърля се. Изменение 354 за. А, извинявам се, то отпада. Отиваме на 354 отпада в случай, че компромис АФ е прият. Компромисът беше прият, значи това изменение отпада. Разбрах вече. 430. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 431. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначален текст. По под раздел 6. За, против, въздържали се, приема се. Компромис А Г. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 442. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АХ. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 449 е оттеглено. 450 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение А и. А и. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение А и от. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АК за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЛ за, против, въздържали се, приема се. Няма да гласуваме по предложението за нов подраздел. Сега Предложението на Комисията по бюджети номер 7. Можем ли 7, 8 и 9 да ги вземем заедно? Не, значи 7. За, против, въздържали се, приема се. Бюджет 8. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Нека да проверим. По 8 на Комисията по бюджети. Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Бюджет 9. За, против, въздържали се, приема се. Кое е следващото? МВ2. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Искате проверка? Добре. МВ2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. МВ4. За. Против. Въздържали се. Същото мнозинство. Отхвърля се. МВ5. За против, въздържали се, отхвърля се. МВ7 за, против, въздържали се. Проверка ще направим. Една група промени мнението си. Начало на гласуването по МВ7. какво се случва сега. Ето сега вече системата работи. Моля да натиснете бутоните отново. Моя личен техник има проблем. Аз също имам проблеми, но не от такъв характер. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. MV8. За. Против въздържали се, отхвърля се. МВ9 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. Нека да направим проверка. Видяхте, че резултата беше на Кантар последния път. Начало на гласуването по МВ9. Всички ли гласуваха? Край на гласуването приема се. МВ10 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ11 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ12 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ14 за, против, въздържали се, мисля, че се приема проверка. Начало на гласуването по МВ14. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. МВ-15 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ-16 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ-17 за, против, въздържали се, от... приема се. МВ-18 се покрива стигаме до Реджи 5. Трябва ли да гласуваме? Коза, против, въздържали се, приема се. Реджи 7. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение АМ. За, против, въздържали се, приема се. стигаме до 23 за, против, трябва да направя проверка. Начало на гласуването по изменение 23. Всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Доброто изменение. Познавам автора.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 Компромисно изменение АО имаме искане за разделно гласуване от АЛДЕ и от СПД, нали така? Боже мой! Ще изчета всичко и вие сами ще разберете кое е на АЛДЕ и кое е на СПД.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 Мисля, че тези вече са покрити от, от първата част, но така или иначе. И аз така мисля. Благодаря за този съвет, господин Балце. Винаги е добре да имаме такъв а, старец на първия ред. Само, че съм участник в кукленото шоу. И още един стар човек има тук от среща. И така, първата част без дългата версия. За, против, въздържали се, приема се. И тези думи сега за, против, въздържали се, приема се. Всички други искания се покриват. И така стигаме до изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. Поздравление! 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А5. за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против. Мисля, че трябва да проверим.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 против, въздържали се, приема се. Да. Вярвайте ми, виждам по-добре от вас. От тук. Не, не е вярно. Аз съм съгласен с мнозинството. Нека да гласуваме от 2 до 9 заедно. Съгласни ли сте? Добре, за, против, въздържали се, приемат се. Изменението. 3 за, против, въздържали се, приема се. 10, 11 и 12 да ги гласуваме заедно. Чудесно за, против, въздържали се, приемат се. Изменение четвърто за. А не, не трябва да го гласуваме, извинявам се. Първоначалният текст по 13 за. 13 и 14 гласуваме ги заедно за против, въздържали се, приемат се. Изменение 5 по 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. По 16, 17 и 18 може да ги гласуваме заедно. За, против, въздържали се, приемат се. Изменение 6 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Мисля, че се отхвърля. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Добре, че проверихме. 19, 20, 21 и 22 да ги гласуваме заедно. Добре. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначалният текст по 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Начално гласуването по изменение 10. So Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. original text. Първоначалният текст. Къде бяхме? А, да. Добре. Първоначалният текст по 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 от 28 да ги гласуваме заедно. Добре. За, против, въздържали се, приемат се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по именно целият текст, начало на гласуването. As everyone voted. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 37 гласа за, 18 против, 1 въздържал се. Поздравления за докладчика. Надявам се, че следващата седмица в пленарна зала ще имате същия успех. Доклада ще се гледа следващата седмица. Госпожа Голар, да кажа нещо не по а, гласуването. Да спомена, че съм изненадана, че днес Европейския съвет ще се занимава с изключително важна тема, а именно възможността държава членка да напусне Европейския съюз или да остане в него. Това се гледа като част от сделката. А част от сделката е свързана с нашата работа и текст, който гласувахме. Дори не беше направен обмен на мнение по темата в тази комисия. Несериозно е да прекарваме часове в гласуване и да включваме е, съображенията на Комисията по околна среда по толкова важна тема да не е, обсъждаме нищо. I hope you have raised this question already at the coordinators meeting преди две седмици в Страсбург, се надявам сте повдигнала същата тема. Исках да го направя пред всички. Това не е въпрос, който да отнасям само до координаторите, председателя. Да, но подготовката за тази среща се прави на друга среща, на която аз не съм председател. Да направим кратка почивка, докато дойде господин Десел Блум. so, dear colleagues. Ah, you need your. No, it's not at the beginning. Okay. So, dear colleagues, please take a. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. За мен е удоволствие да приветствам председателя на Еврогрупата в момента, Малко по-късно ще посрещнем Ерон Дейселблум като председател на съвета. Той ни посещава редовно в рамките на структурния диалог по отношение на а, регулаторната рамка. Няма да споменавам по кои законодателни актове. На всеки 6 месеца се приема работната програма и се определят а, целите, в които иска да се насочи еврогрупата. Разбира се, дневният ред може да се промени в зависимост от различните събития. Такива може да се случат, но може и да не се случат. През първата половина на 2016 година ни уведомихте, че ще се съсредоточите върху координацията на економическата политика в Европейския съюз във връзка с програмата на корекции и с Банковия съюз. Това са все теми, които са разписани във вашия дневен ред. Ето защо за мен и за всички тук е удоволствие да ви приветстваме с добре дошли. Ще чуем най-напред председателя в рамките на 5 минути, след което ще имаме кръг от въпроси и отговори. Ако разполагаме с достатъчно време, ще има и втори кръг от въпроси и отговори. Надявам се, че всеки ще има възможност да се изкаже. Малко по-късно ще чуем Ярундей Слугун в качеството му на председател на съвета. Ако е необходимо, ще отпуснем и допълнително време в рамките на процедура по привличането на внимание. Това беше от мен. Сега да чуем председателя на Еврогрупата Ярун Дейселблум. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател, дами и господа. Добро утро. За мен е удоволствие отново да ви гостувам в рамките на първото ми изказване днес – Бих искал да се спра на няколко теми. Малко след това ще говоря като председател на съвета. Сега обаче съм тук в качеството си на председател на Еврогрупата и ще ви опиша това, което правим и възнамеряваме да правим. Европейската економика се възстановява и върви в правилна посока. За, с оглед на дейността за 2016 година, изготвена от Европейската комисия, се предвижда този, това възстановяване да продължи възстановяването все повече се вкоренява в държавите членки. Скорошната криза на капиталовите пазари може и да говори друго, но нека да ви подчертая, че еврогрупата в момента е в много по-добро положение, отколкото преди няколко години. Същевременно тези колебания показват значението от намаляването на несигурността. Смятаме да се справим с този проблем, като уеднаквим нашата фискална рамка, насърчим инвестициите, проведем необходимите структурни реформи и осигурим устойчива банкова система. Това са все области, в които ще работим. Ръста на правителствения дефицит се, участва, се очаква да намалее до 1,9% тази година в сравнение с пика, който имахме през 2009 година. Държавният дълг също трябва да намалее в много държавите членки. Възстановяването, разбира се, е свързано с някои по-различни фактори, което означава, че не винаги се справяме добре. Необходимо е да продължим да работим по увеличаването на растежа, тъй като има много хора, които са безработни, а и економиките в еврозоната се представят доста различно. Рисковете също се увеличиха. Това може да се да се дължи и на това, което се случва в световен мащаб, а именно нововъзникващите економики, като Китай, например. Необходимо е да видим как ще се стекат събитията напред да видим какво ще се случи с банковите институции. Чрез банковия съюз направихме така, че да има стабилност в финансовия сектор и да се намали суверения излишък. Увеличиха се финансовите буфери, надзора се увеличи, имаме единни правила за оздравяване на банковите институции. Трябва да продължим с реформите в финансовия сектор. Засилването на банковия съюз Намаляването на ЕДИС също е необходимо. Фонда за оздравяване на банки също е от съществено значение, но трябва да продължим да работим и в това отношение. Нуждаем се от по-балансирана равнопоставеност на банките. Влизането в сила на разпоредбата във връзка с вътрешната капитализация от директивата за установяване и оздравяване на банки е стъпка в правилната посока и не трябва да се колебаем да прилагаме тези правила. Сега Нека да кажа а, а, нещо във връзка с това, което ни очаква. Въведохме следствие на доклада от петимата председатели специална мярка, така че за първи път в началото на европейския семестър през ноември беше издаден доклад много преди да излязат докладите по държави членки. Публикуването на препоръките за еврозоната ни позволява по-добре да опишем предизвикателствата в рамките на европейския семестър. Тези препоръки ще бъдат интернализирани и в докладите по държави членки, които ще излязат през май. За мен е привилегия да участвам на интересното пленарно заседание на Европейския парламент по тази тема. Направих го през декември. Водихме тематични дискусии във връзка с публичните финанси, данъчната устойчивост на пенсионните фондове. Тези дискусии последваха директно от препоръките за еврозоната, имаха за цел да дадат тласък за прилагането на реформи в тази област и за да може да се да се приложат препоръките по държави членки. Разбира се, това се прилага за всички, освен Португалия и другите държави, към които се прилага помощна програма. Еврогрупата подкрепи оценката на Европейската комисия, съгласно която броят на държавите членки, които не винаги отговарят на условията на пакта за стабилност и растеж – има такива държави, които се очаква през 2017 година да не изпълнят съответните изисквания, което означава, че трябва да се предприемат мерки, за да може те да бъдат приведени в съответствие. Миналата седмица обсъждахме подобен проект бюджет, който бе представен от Португалия на 22 януари. Съгласихме се с Европейската комисия, че съществува риск Португалия също да не изпълни изискванията по пакта. Необходимо е всеки да изпълни своето задължение и да приведе економиката си в съответствие. Португалия ни увери, че се ангажира да предприеме нови мерки, за да може бюджета за 2016 година да отговаря на изискването на пакта за растеж и стабилност. Сега да се спра на Гърция и Кипър, две програм, две държави, които получават помощ. През ноември миналата година проведохме отделен обмен на мнение във връзка с Гърция. От тогава доста напредък бе отбелязан, но все още предстоят много предизвикателства. Гръцките власти стигнаха до преструктуриране и рекапитализация на банковия сектор. Съществено участие на частния сектор също е на лице, което приветстваме. 5,4 милиарда евро от целият пакет бяха използвани, като остават и неизползвани средства, които ще бъдат инвестирани. Това е добра новина с оглед на устойчивото финансиране. Започна първата мисия във връзка с прегледа и доколкото разбирам, дискусиите, които са били проведени, са били конструктивни, а относно реформите, които трябва да се прилагат, качеството има е съществено значение за нас. Очакваме колкото е възможно по-бързо да приключат преговорите в това отношение. Гръцкото правителство заяви, че нещата вече стават спешни, което и ние споделяме. Ето защо всички очакваме преговорите да приключат бързо. В рамките на този първи преглед се очакваха реформи в пенсионната система, но и в данъчната област. Фонда за приватизация е част от този първи преглед, а когато приключи първия преглед, ще обърнем внимание на модернизацията на държавата, деполитизирането на администрацията, борбата с корупцията и борбата с укриването на данъци. Целта е да се върне доверието на гражданите в функционирането на държавата. Необходимо е економиката да може да доведе до благосостоянието на всички. Доста а, труден беше политическия контекст за нас и за обществото. Ето защо е изключително важно договореното през 2015 да бъде изпълнено. Сега във връзка с Кипър. През последните три години властите в Кипър проявиха голяма степен на ангажираност и водиха изключително добре програмата. Данъчните цели бяха изпълнени Структурните реформи бяха започнали и напредват добре. Добре действат и реформите в финансовия сектор. Основно постижение беше премахването и на капиталовия контрол. Около 2 милиарда от целия пакет от 10 милиарда бяха освоени. Кипър се намира в много по-добре добро положение, отколкото преди 3 години се възстановява много по-бързо от очакваното. Ето защо е разбираемо, защо че не получихме искане за допълнителни договорки. Със сигурност Кипър отново ще успее да стъпи здраво на краката си съвсем скоро. Всички знаем, че целта е обединяване на Кипър. Трябва да видим какви ще бъдат и последствията от този процес и как ще се отрази той на валутния економически съюз. Благодаря ви. Благодаря, господин Дейселблум. Следват изказвания от името на политическите групи. Аз ще се изкажа първи от името на НП. Това не бе планирано. Ще премина с ваше позволение народния си език. Уважаеми господин Дейселблум, благодаря ви за изложението. Искам да се спра върху една тема, върху която и вие се спряхте накратко. Тема, по която чухме немалко през изминалите седмици, която буди загриженост а именно проекто бюджетът в Португалия. Този проект на бюджетен план бе представен прекалено късно. Освен това, много се отличава от постигнатите до момента договорености. И то не защото Португалия е изложена на голям натиск или пък се е сринала економиката там, но защото трябва да се спазят предизборни обещания. Комисията излезе с писменно предупреждение, след което бяха постигнати подобрения, но само по отделни детайли, а не по принципите, например във връзка с намаляването в размер от 0,6% от БВП. Комисията въпреки опасенията си, прие този проекто бюджет. Знам, че е имало големи съмнения и резерви в еврогрупата. Тези съмнения и резерви са били споделени от комисията. Какво смята да предприеме еврогрупата, така че първоначалните договорености с Португалия действително да бъдат спазени не само при съставянето на бюджета, но и при неговото изпълнение. Как да направим така, че една държава, която съвсем наскоро приключи програмата си за макроекономически корекции, да не стане отново обект на такава програма? Благодаря, господин Фербер. Бюджетът на Португалия ни бе представен с закъснение по разбираеми причини. Той бе обсъден много подробно. Еврогрупата не участваше в този процес. Комисията обсъди много подробно проекто бюджета на Португалия и доколкото знам, междувременно вече са били предвидени допълнителни мерки, тъй като имаше много голяма разлика между това, което трябваше да се направи и това, което получихме като проекто бюджет. Комисията бе много загрижена, ясно заяви спрямо Португалия, че трябва да направи повече, за да изпълни изискванията по договореността. Има още нещо, което е още по-важно, а е именно запазването на страната на, на достъпа на страната до финансовите пазари. Комисията предвиди, както казах, допълнителни мерки, които бяха обсъдени от еврогрупата в дух на голяма критичност. Колегата ни от Португалия пое ангажимент, при това не само общ ангажимент за спазване на изискванията по договореността. Португалският ни колега заяви, че ще започне на ранен етап да разработва допълнителни мерки, които ще бъдат предприяти тази година, ако положението се влуши. Имаме сериозни поводи за загриженост. Ако видим, миналата зимна прогноза, то ще видим, че имаме основания да сме загрижени. Бе преустановена програмата за макроекономически корекции в Португалия без допълнителни ангажименти за кредитни линии. Тоест, Португалия трябва да остане финансово независима, да има достъп до финансовите пазари. Португалското правителство осъзнава това, затова и пое силен ангажимент да спазва изискванията по пакта. Запитахте какво ще предприеме Еврогрупата. През пролетта, когато излезе следващата прогноза, ще се обърнем отново към Португалия и към други държави, при които има риск от не спазване на пакта и ще направим анализ на положението там в светлината на следващата прогноза, която ще излезе през месец май. Благодаря. От името на социалистите Перванш Берес. Мерси, мисъл президент. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател на Еврогрупата, не знам дали не трябваше да водим разговор при закрити врата, за да може да говорим по-реално. Малко бях изненадана от това, което чух от вас във връзка с економическото положение на еврозоната. Може би го правите, за да успокоите пазарите. Очудих се, че не упоменахте последствията върху економиката на Европейския съюз като цяло и най-вече последствията върху економиката на еврозоната. Какво ще кажете за економиката на Германия в контекста на приема на толкова много беженци? Имайки предвид всичко, което се случва напоследък, бих искала да кажа, че какъвто и да е резултата от референдума в Обединеното кралство и какъвто и да е резултата от Европейския съвет сега, еврозоната трябва да помисли внимателно за допълнителната интеграция. И като председател на еврогрупата бих искала да се обърна към вас качеството си на един от докладчиците по доклада от петимата председателите, бих искал да се обърна към вас и да попитам, еврозоната няма ли най-накрая да обяви как възнамерява да продължи напред? В миналото казахте, че ако успеем с единен капитал в пазар, тогава ще имаме и добре действаща економика. Може би въпрос за бюджета на еврозоната тогава няма да е толкова голямо значение. Аз не съм съгласна светлината на предизвикателствата пред еврозоната след края на преговорите с Обединеното кралство и без значение какъв ще е изхода от референдума, бих искала да чуя как виждате вие нещата за напред. Е, мерси, мадам Берес. Е, Благодаря, госпожо Берес. Първо казахте, че сте малко изненадана от оценката, която направих на економическата ситуация. Моята оценка не е повлияна от сътресенията на пазарите от изминалите една-две седмици. Не съм я изготвил в светлината на тези сътресения. Разбира се, ние много добре помним какво се случи по време на кризата и малко ни трябва, за да им кажем отново, че Европа е изправена пред криза, но нека видим какви са всъщност фактите. Европа се справя доста добре в момента в сравнение с други части от света. Растежът в еврозоната в момента е почти на същото ниво, като в Съединените щати. В Съединените щати той вече постепенно започва да спада, а в Европа растежът постепенно се увеличава. можете да кажете, че обстоятелствата в момента са много благоприятни. А какво ще стане, ако не са толкова благоприятни? Освен това, има и рискове отвън. Ще започна работа по тези два проблема много скоро. Не се спрях върху тях в уводните си думи. До момента извършихме много трудна работа от социална и от политическа гледна точка, постепенно излизаме от кризата, мисля, че ще трябва да продължим да увеличаваме размера на инвестициите в Европа. Ще трябва да продължим да работим по някои от структурните проблеми на економиката, като функционирането на правителствата и на пазарите. Ще трябва да продължим да работим и по банковия съюз. Някои от вас биха казали, банките са в ужасно състояние, но аз не съм съгласен. Те в момента са в много по-добро състояние, отколкото в миналото. Но някои банки имат проблеми с дългове, натрупани от миналото, имат проблеми с балансите си, които са свързани с положението на реалната економика. Трябва да работим за справянето с тези проблеми, за да могат банките отново да кредитират бизнеса. Нека не изпадаме отново в състояние на обезверение. Имаме повод да сме оптимисти. По въпроса за беженската криза. Това е проблем не само на Германия, това е проблем на цяла Европа и надявам се, че така мислят и останалите държави членки. Какво ще трябва да направи Европейският съюз? Германия и другите държави членки ще трябва да изразходват много повече средства за справянето с миграционната криза. Това ще е ефектът в краткосрочен план. Не знам какъв ще е ефектът в дългосрочен план. Тук мненията се разминават. Не мога да кажа какво ще стане днес на срещата на върха по въпроса за Великобритания, но съм сигурен, че трябва да продължи процесът на интеграция на економическия и паричен съюз. Това заявяват и петимата председатели в доклада си. Ще трябва да продължим работа по линията на краткосрочни мерки, като капиталовия съюз и банковия съюз, както и по дългосрочни такива, като създаването на бюджет за еврозоната, на фискален капацитет за нея. Много се разминават вижданията за този фискален капацитет, за това откъде да се вземат средствата за него, какъв да е механизмът по който да работи, кой да го управлява и така нататък. Ще трябва да излезем с конкретни предложения. Благодаря от името на ЕКАРЕ, господин Мариас. Благодаря. Ще се изкажа на гръцки. Господин Дейселблом, преди 6 години на Гърция бе наложен меморандум за разбирателство. Политиката на тройката се провали. Държавният ни дълг се увеличи от 1,23% преди меморандума на на над 200%. 25% е безработицата в страната. Младежката безработица е над 50%. Тройката и еврогрупата искат да се продължи с съкръщаването на заплатите и пенсиите. Новата система на социално осигуряване доведе до вълна от протести сред пенсионерите и работниците. Тройката и Еврогрупата се провалиха в Гърция, защото повечето от кредитите, които получихме по първите два пакета, не бяха инвестирани в реалната економика. Просто бяха върнати обратно в джобовете на кредиторите. Това бе потвърдено от председателя на германските социалисти, господин Габриел. Наскоро той заяви, че от 200 милиарда, които са били предоставени на Гърция, 145 милиарда са били инвестирани в погасяването на дълговете. Необслужваните кредити в Гърция в момента са в особено голям размер, в размер от милиарди. Много семейства са изправени пред опасност да загубят домовете си. Тези необслужвани кредити се връщат и отиват в джобовете на спекулативни фондове. Миналата седмица господин Драги говори за необслужваните кредити в Италия. Необслужваните кредити на италианските банки биха могли да бъдат предоставени на Европейската централна банка като гаранции. Това бе решението предложено от господин Траки. Вие като председател на Еврогрупата и Тройката, смятате ли, че тези необслужвани кредити трябва да бъдат дадени на ЕЦБ като гаранции вместо на международни спекулативни фондове? Последното решение ще доведе до това някои гърци да загубят домовете си. Мисля, че Можете да зададете този въпрос на господин Драги. Това е краткият отговор, но аз ще ви дам по-дълъг отговор. Европейската Централна банка трябва да е независима по отношение на паричната си политика. Прав сте, като казвате, че положението в Гърция до голяма степен се дължи на положението в финансовия сектор – има такава взаимовръзка и в други държави. Прекалено голям бе размерът на кредитите в миналото. Прекалено много кредити бяха предоставени на реалната економика при много ниски лихвени проценти. Тези кредити не бяха използвани както трябва за реални инвестиции. Някои твърдят, че те са били използвани за да се спасят европейските банки. Това е вярно, но тези кредити замениха други кредити, които бе взела Гърция, много по-скъпи кредити. Тези по-скъпи кредити бяха заменени от европейски кредити с по-низки лихвени проценти. Няма бързо решение за Гърция. Гърция е изправена пред много структурни проблеми, като функционирането на правителството и на публичната администрация, организацията на пазарите. Поради това прилагаме и толкова широко мащабна и подробно разписана програма. В момента всичко се свежда до доверието. Искаме хората в Гърция отново да използват парите си. Искаме инвеститорите да се върнат в Гърция, да инвестират в реалната економика. Искаме банките там да се отворят за бизнес. Затова и в началото на новата програма първо започнахме работа по отношение на банковия сектор трябва да се справим с проблема с несъстоятелността. Ако искаме банковата система да е устойчива, трябва да работи добре и производството по обявяване в несъстоятелност. Поставяме силен акцент върху финансовия сектор. Банките трябва да се отворят за бизнеса. Това е от основно значение за економическото възстановяване. Но основен елемент от целият този процес обаче е доверието. За това се и радвам, че настоящото гръцко правителство много конструктивно си взаимодейства с тройката и европейските институции с оглед предприемането на последващи действия и доброто функциониране на програмата. Никак не ни се иска програмата да се провали или да се блокира работата по нея. Вече сме постигнали немалко напредък, трябва да продължим работа. Кораван Нювен. Благодаря, много се радвам, че си тук, Ерон, в парламента. Тук си в двете си роли, които изпълняваш. Много неща се случиха през последните няколко седмици. Стана ясно, че европейския банков сектор все още е доста нестабилен. В Португалия имаше доста недоволство относно банколово и правилото за вътрешна рекапитализация. Същото се случи и в Италия. Процеса на необслужваните заеми е по-висок, отколкото в Афганистан. Миналия месец беше създадена така наречената банка за лоши вземания в Италия, само че италианските власти не приложиха както трябва правилата за вътрешна рекапитализация. И това не е добре за стабилността на италианската банкова система. Налице е и въпроса как се третират счетоводните баланси на, на италианските банки. Нещо подобно се случва и в други южноевропейски държави. Комисията направи предложение за схема за гарантиране на вложенията – вие съгласен ли сте с мен, че не трябва да се превръщаме в съюз на трансферите, когато гледаме стабилността на банките, мисля, че трябва да решим всички проблеми на банките. Това на първо място. Освен това, трябва да разгледаме връзката между банките и властите, суверена. На следващо място следва да се обмислят и нови правила за реорганизацията и спасяването на банките, както и за общия капацитет за поглъщане на загубите или ТИЛАК. Благодаря. Много хора казват, че тези въпроси са свързани с завършването на банковия съюз. Винаги сме казвали, че схемата за гарантиране на депозитите е част от това. Въпросът е кога ще се появи тази схема, как ще изглежда и какво трябва да се направи преди банковия съюз наистина да е завършен. Има държави, които с ясен глас заявяват, че не искат да има такава схема. Те не искат да се обсъжда този въпрос. Други държави казват, че не искат искат да се намаляват конкретните рискове, които могат да съществуват в техните банки, като например концентрация на държавни облигации в банковите системи. Тук има много примери. Това е в дневния ред на Екофин, така че аз очаквах този въпрос в втората част на днешното заседание, но ще отговоря така или иначе. Като председател на Екофин, аз карам и по двете оси. Значи трябва да има намаляване на риска, но трябва да има и споделяне на риска. По същество това има логика и от политическа гледна точка също има логика. Дали ще успеем, не зная. Чувам сигнали от различни столици. Решил съм да ги пренебрегна за сега. Мисля, че трябва да направим онова, което смятаме да направим. Мисля, че банковия сектор е в много по-добро състояние. Много нов капитал се вля, много преструктуриране се е осъществило и сега имаме много повече надзор и по-стабилни структури. Естествено, в някои отделни банки има проблеми с наследството и трябва да сме много предпазливи е, и да решим тези въпроси максимално бързо. Наистина трябва да го направим, така че нека да действаме, нека да направим банковия сектор още по-стабилен и нека да решим тези фундаментални проблеми, както и вие ги описвате. В същото време трябва да завършим банковия съюз, което в крайна сметка ще включва и европейска схема за гарантиране на депозитите. Как да изглежда тя? Ами това ще бъде част от цялостната сделка. Как ще бъде въведена тази схема също ще се уточнява в идните месеци. Благодаря. От името на Обединената левица господин Димитрис Пападимулис. Благодаря, господин председател. Господин Дейсълбум, добро утро още веднъж. Вчера говорихме по този въпрос по време на седмицата за среща с депутатите от националните парламенти. Гръцкият народ плаща огромна социална цена за реформите. Лошото управление в продължение на години генерира много голям дефицит и много големи задължения. Минаваме и през програма на крайни економи, която от своя страна създаде огромна безработица и рецесия. Много се зарадвах, когато ви чух днес да казвате, че водите конструктивни разговори с гръцките власти, че те са ускорили работата и че сега нещата вървят напред и има взаимно доверие. Забелязах и нещо, което казахте по време на пресконференцията след последното заседание на Еврогрупата, а именно, че фискалният път, по който поемаме, трябва да е ориентиран към растеж. Има прогнози, включително от ваша страна и от страна на комисията, че гръцката економика може да започне да се радва на растеж от лятото нататък. И тъй като Нашата економика е свързана и с цялостната атмосфера. Въпросът ми е кога и вие ще ускорите своите усилия, не само гръцките власти, за да имаме първи преглед. Кога може да дойде този първи преглед? Кога експертите от техническите групи ще отидат в Атина, за да си свършат работата, тъй като са им поверени различни задачи. И, между другото, още нещо искам да кажа. Колегите, които познават положението в Гърция, е, знаят за това. За 35 години партиите в правителствата на Гърция създадоха социална система е, и там има 325 фонда за социално осигуряване. Нашето правителство сега се опитва да реформира системата и да създаде само един социален фонд фонд за социално осигуряване. Затова, господин Дейсълблум, искам да ви попитам, може ли в нашата реформа, в нашата страна да се проведе подобна реформа, защото не трябва в крайна сметка да застрелваме шофьора на линейката. Благодаря, господин Пападимолис. Мисля, че бяхте прав в началото, когато казахте, че много от тези проблеми са създадени от лошото управление в продължение на десетилетия. Казахте, освен това, че е, трябва да се критикува програмата. Казахте, че твърде много затягане на коланите в крайна сметка едва ли не задуши Гърция. Трябва да видите обаче действителните цифри, свързани с гръцкия бюджет. Колко е действителният дефицит? Минус 15. Така ли беше? това е началото на програмата. Хората забравят, че това беше положението, това беше мястото на Гърция тогава, когато се появиха цифрите. Да, има затягане на коланите, това е част от една дългосрочна програма, за да се върнем към солиден бюджет. И това е неизбежно за всички нас, тъй като трябва да си поддържаме къщата в ред и то по устойчив начин. В момента, както и вие сам казвате, основното е да има повече доверие между европейските партньори, но най-вече в Гърция. В Гърция имаме нужда от доверие в правителството и в економиката. Основният ви въпрос беше кога ще се направи прегледа. Мисля, че е от наш общ интерес да направим прегледа максимално бързо. Мисля, че гръцкото правителство а, сега е поставило на маста сериозно предложение за пенсионна реформа, но има и други важни въпроси, свързани с а, фискални а, пропуски за идните години, така че дългосрочното предложение да, то е устойчиво, но трябва да се запълнят тези фискални пропуски в краткосрочен план. Има искане за повече данни, повече предложения, за да се запълнят тези пропуски. Това е всъщност и същината на работата, която тече в момента. Кога ще приключи тя не мога да кажа. Мисля, че имаме съвместен интерес да се направи всичко това бързо. Благодаря, каза председателя. От името на зелените Филип Ламбърц. Благодаря. Добре дошъл, господин Дейсело виждам, че Еврогрупата започва да говори за увеличаване на прозрачността. Радвам се, знаете, че от дълго време искаме нещо подобно. Има ли някаква възможност протоколите от заседанията да се публикуват? Може ли по-конкретно да кажете какво ще се направи в това отношение? Доста с тежка ръка действахте по отношение на, на банките. Аз мисля, че трябва да сме малко по-предпазливи. Две неща. Първо, някои от европейските банки е, работят е, сериозно на финансовите пазари и има сериозни притеснения от е, качеството на портфелите с деривати от една страна. Освен това има и недоверие, свързано с експозицията на важни системни институции. Тук говоря по отношение на всички деривати. Знаете какво е положението. Така че трябва да се осъзнаят рисковете, само че пазарите не, не са за същото мнение като вас. Е, казахте и пенсионната реформа. Е, вероятно сте видяли е, стрес тестовете на ЙОПА относно така наречената система на двата стълба. При един благоприятен сценарий те казват, че ще има недостиг от 750 милиарда евро и това отново казвам, това е при най-оптимистичния сценарий. Това за мен е основен системен риск, голям риск, защото е, как можем да очакваме да се запълни този пропуск, след като е, частните вложители също ще бъдат подложени на стрес тестове? Какво смятате вие в тази връзка? Благодаря, господин Ламбър. Първо по прозрачността на Еврогрупата – Съгласни сме, че ще се публикува нотиран дневен ред преди нашите заседания и там ще има много повече информация, отколкото в миналото. На второ място ще създадем и нещо като резюме. Това няма да е протокол, няма да може да бъде прочетено кой какво е казал, но това ще бъде нещо като резюме, в което ще пише за какво сме говорили и какви са заключенията. Така ще действаме. Ще се опитаме да оповестим колкото се може всички документи, с които работим. Много често обаче документите не са собственост кавички на Еврогрупата. Те се дават от други институции, които имат собствени правила за това кога документите трябва да се публикуват. Ще обсъдим в рамките на Еврогрупата кога какви документи могат да се публикуват. Аз мисля, че трябва колкото се може повече документи да стават публично достояние, защото така ще имаме повече доверие у хората. Прозрачността въобще е нещо, нещо добро и трябва да се публикува голяма част от информацията. По отношение на недоверието е, у банките, казахте, че пазарите не са съгласни с е, нашата оценка. Очудвам се, че зелените сега са съгласни с пазарите. Е, вие казвате, аз не съм съгласен с пазарите и това много често се случва. Много често пазарите не са съгласни с самите себе си. Така че единственото нещо, което можем да кажем за пазарите и за банковите акции през последните седмици е, че има много голяма нестабилност и тя е навсякъде, не само в Европа, в Америка. Господин Ламбъртс, какво ще кажете за свързаните с този процес рискове? господин Дейселблом. Мисля, че вече сме свършили много работа и много от нашите банки са в по-добро състояние. Нашите правила са по-стабилни, е, увеличихме изискванията за капитала и надзора е на много по-високо ниво. Така че това са все добри е, развития, положителни е, развития. Дали има проблеми с банките? Ами докато реалната економика няма стабилен растеж, ще има и необслужвани кредити. Освен това, новите правила по отношение на директивата за реорганизация на банките ще доведат до промени. Някои инвеститори едва сега е, осъзнават, че така наречените КОКО са отделен продукт. Е, това е и целта на този инструмент, между другото. А значи къде са били тези хора? Не са си прочели договорите, които са подписвали, така ли? Аз се притеснявам най-вече за клиентите на дребно, обикновените хора, които са купили продукти, е, които пък сега ще трябва да бъдат защитени чрез вътрешна капитализация. И ако тези обикновени хора не са били информирани както трябва, това е сериозен проблем. Обикновените хора трябва да бъдат уведомявани за рисковете, е, свързани с е, различните инструменти. Но от структурна гледна точка сега сме в много по-добро положение и ще се справим с останалите проблеми. Систематичните рискове по отношение на пенсионните фондове, мисля, че вие говорите най-вече за холандските пенсионни фондове. Анализа на ЕЙОПА показва, че има големи разлики в пенсионните системи. Холандските пенсионни фондове получиха много голямо внимание. Знаете, че те са огромни. Критикуват ни за това и критиките се дължат на това, че е, тези фондове имат е, дългосрочни ангажименти, а тези ангажименти пък са много чувствителни на лихвените нива. В момента знаете какво е положението с лихвите и това е предизвикателство пред пенсионните фондове, но това не е нещо ново. Това е предизвикателство за застрахователните дружества, за, за пенсионните фондове и въобще за бизнес модела на много банки. И така ще приключа. Благодаря. Благодаря от името на е СПД Марко Вали. Е Благодаря ви, господин председател. Оставям ви малко време, за да сложите слушалките си. Аз имам два въпроса, които бих искал да ви задам в качеството ви на председател на Еврогрупата и председател на ЕКОФИН. Вие сте един вид супер министр на финансите на Европейския съюз. Вие сте и един от председателите по доклада на петимата председатели. Както знаете, в Базел се говори за рискови или нерискови държавни облигации. Имайки предвид вашия ресор, бих а, искал да попитам дали вие подкрепяте по предпазлив подход в това отношение. Трябва ли да бъдем по-предпазливи по отношение на държавните облигации, които се считат за рискови? В еврозоната се правят различни оценки на тези облигации. Така че как виждате вие нещата? Не смятате ли, че тези рискови държавни облигации могат да се превърнат в бомба с закъснител? това може да се отрази недобре, най-вече на държавите в южна част на Европа, докато тези в северната част ще бъдат винаги в по-добро положение. Смятате ли, че трябва да се обърнем по-скоро към дериватите? Доколкото знам, вие критикувате всички държави, които се опитват да намалят възнагражденията, използвайки средствата от пенсионните схеми. Това се случва в Гърция, например, и доколкото знам, вие критикувахте този подход. Някои държави имат дефицит, а други излишък. Нидерландия също използва данъчните постановления, за да изкриви конкуренцията в данъчната сфера. Какво е отношението ви към държавите членки, които не спазват законодателството, като Германия и Нидерландия, например? Защо критикувате само държавите в южната част на Европа? Отговор. На първия ви въпрос във връзка с риска и държавните облигации. Ако всички намерим общо решение за начина по който да се справим с риска, аз бих бил доволен и бих искал да се въведе поетапен подход. Трябва да се види какъв е търговския баланс и в краткосрочен план да се вземе решение. Но аз съм за поетапен постепенен подход. Не мога да бъда по-точен, защото дискусията по въпроса едва започва. Да, има какво да се направи в това отношение. Банковия съюз има преходен период, както и механизма за преобразуване. Ако не се лъжа, този преходен период е до 2024 година. Затова ще трябва да видим как точно се формира търговския баланс и постепенно да започнем да въвеждаме единна схема за гарантиране на депозитите. Поне аз искам да действам по този начин и да опитам. Вие казахте, че критикувам държавите. Аз не смятам, че ги критикувам. Смятам, че е, всички ние трябва да се справим с макроекономическия дисбаланс рисковете остават и те са в различна степен в различните държави членки. Държавите с излишък ще трябва да помислят така, например, в моята държава излишъка намаля и това се дължи на големите е, пенсионни схеми, които вече беше упоменаха. Много се инвестира извън Нидерландия и извън Европа. И аз се опитвам да накарам всички да инвестират е, повече в Европа и най-вече в Нидерландия и се надявам, че съм постигнал успех в това отношение. Има и други причини, поради които излишъкът по-настоящем е на високо равнище. Тъй като през последните следващите 10-20 години ще имат състаряване на населението в Нидерландия, със сигурност излишъкът ще намалее. Ние нямаме много пространство и голям марш в Нидерландия, просто трябва да се придържаме към изискванията на пакта. Някои държави имат излишък и ще е, трябва да насочат вниманието си към инфраструктура. Могат да инвестират в нея. И аз винаги насърчавам държавите да го правят. Така че тук не става въпрос за критики и нападения към някои държави. Напротив, аз ги приканвам да поемат своята част от отговорността и да се справят с макроекономическите проблеми. Ако позволите един последен коментар във връзка с данъците и таксите, със сигурност това е свързано и с втората част на днешната ни дискусия тогава, когато ще говоря в качеството си на председател на Екофин. Като председател на Екофин, аз ще направя всичко възможно, за да се работи в данъчната сфера. Трябва да има конкуренция в областта на данъчното облагане. Нидерландия също участва в тази конкуренция, но трябва да се въведат някакви международни стандарти, за да се сведе тази конкуренция до минимум. И сега започнахме да работим по изготвянето на тези международни стандарти. Председателят Господин Анеманс от ИНС. Yes,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 което проповядва самоубийство с доста лицеприятни думи. Вие сте като участник в секта. Какво казахте на 11 февруари? Възстановяването на еврозоната продължава и трябва да се засили. Европейския съюз се намира в много по-добре положение, отколкото преди няколко години. Това въжи и за европейските банкови институции тъй като много от рисковете не засягат еврозоната. Това казвате вие, че това си е проповед. Извинявам се за думите, които използвам. А, това, което виждаме в оценката на Европейската комисия, противоречи на това, което казвате вие. Там се казва, че в останалата част на света растежа е много по-висок, отколкото в Европа. Тези 60 милиарда евро месечно, господин Дейселблум, в крайна сметка не дадоха очаквания резултат. Лихвените проценти ще продължават да намаляват. Господин Драги в рамките на дискусия за Deutsche Bank призна, че стрес тестовете а, не са особено впечатляващи в последно време и че ще се стигне до нестабилност на банковите институции, ако Deutsche Bank или други банки бъдат подложени на тези стрес тестове, така че рисковете са реални. Господин Дейсел Блум, бихте ли могъл да бъдете малко по-скромен в думите си за в бъдеще? Бихте ли могъл да признаете грешките си, а не да ни залъгвате? Признайте поне, че съществува вътрешен риск за еврозоната има риск, който е тясно свързан с самото създаване на еврозоната. Не се дръжте така, като че ли такива рискове няма. Are... Благодаря ви. Оставам с впечатлението, че вие сте разочарован, че нещата се подобряват в еврозоната. И въпросът е защо така? Защо? Разбира се, остават на лице много проблеми, но те са различни в различните държави членки. Над 5% е растежа в Ирландия, 3,5% в Испания. Средното равнище е близо 2% дефицита намаля. Някои казват, че той намалява с бавни темпове, други казват с бързи темпове. Аз мятам, че това е едно разумно темпо, което ще продължи. Всички се върнаха към растежа и това въжи за всички, освен за Гърция но до края на годината растежа ще се върне и там. Има много рискове. Някои са в еврозоната. Съвсем не съм казал, че е, всичко е окей. Okay но не всички рискове са свързани с еврозоната. Може би по политически причини не желаете да признаете този факт, не харесвате може би еврозоната, еврото, не мога да знам. Но тогава бъдете честен и си го кажете открито. Не харесвате економически и валутния съюз. Значи не аз изкривявам статистиката, с която разполагаме. Напротив, просто подчертавам данните, които има. Председателят, още една минута имате. Господин Дейсел Блум продължава да прави това, което винаги прави. Аз го приканвам да престане. Просто лъже европейските народи. Това не беше въпрос, казва председателят. Нека да чуем отново и Рабанова от НП. Благодаря ви, господин председател. доста прями и конкретни бяха отговорите, които получихме от вас, което е точно каквото очакваме от хората, които каним сред нас. Вие успяхте да отговорите на основните въпроси, които аз възнамерявах да ви задам. Те бяха свързани с Банковия съюз, с ЕДИС, с третия стълб. Както най-вероятно знаете, тази година приехме първия годишен доклад за Банковия съюз. И там ясно постановяваме, че трябва да има равнопоставеност между намаляването на риска и споделянето на риска. Нещо, което и вие подчертахте днес. Сега бих искала да задам един по-общ въпрос – и ще съм ви благодарна, ако може също да ми отговорите. До сега економиката ни крепеше. Какви са перспективите за еврозоната през следващите няколко месеца? Може ли да разчитаме на економическата мощ, за да може и за бъдеще Европейският съюз да се справя добре? Какво мислите за основните предизвикателства, които стоят пред нас в економическо отношение? Господин Дейсел Блум. Ако можем да запазим тази част с фискалната консолидация, която беше поетапна, ако продължим по този път, ако увеличим инвестициите в публичния сектор, там където е възможно, но също и в частния, то тогава ще се справим добре. Например, в капиталовия съюз ще трябва да засилим банковите си институции, да продължим да решаваме проблемите в това отношение. И тогава ще се върне и растежа, ще продължи да се увеличава. Имаме обаче проблем с застаряването на населението, което води до по-малка производителност. Не можем да предотвратим застаряването на населението. Това е дългосрочно предизвикателство за Европа и за това непрекъснато повтарям, че тук не става въпрос за разходване на повече средства. Всички искаме, ако имаме тази възможност, да разходваме повече, но всичко зависи как точно разходваме, на къде насочваме средствата. Някои държави членки а, отделиха бюджета си за образованието, за научна и развойна дейност, въпреки кризата. Други държави членки не го направиха. А това значително ще се отрази на техните економики. Затова е важно да се инвестира качествено в научна и развойна дейност, в образование, защото това е важно за бъдещия потенциален растеж. Много работа ни очаква още, но в общи линии вървим в правилната посока. Ева, някакъв друг въпрос? Имаш още време? Не. Добре, преди да дам думата на, се, на Нина Гил от Социалистите и Демократите, ще трябва да ви напусна. Питър Саймън ще поеме председателския пост от мен. Нина, имаш думата. Благодаря ви. Тук съм. Най-напред бих искала да ви благодаря за писмото, което получих от вас вчера и в което се казва, че валутните пазари са приоритет за нидерландското правителство. В това писмо вие казвате, че се ангажирате да продължите в работата си в това отношение и в рамките на съвета. Проблемите не са непреодолими. Бих искала съвсем накратко да подчертая защо е важно да продължим да вървим напред. Управлението на активите е изключително важен сектор и той подлежи на системен риск. Европа трябва да се справи с този проблем, защото имаме и международни задължения, които трябва да изпълним. За мен и за нашата комисия е важно да продължим да работим във връзка с фонда за валутния пазар. Това обаче изисква политическа воля. Господин Дейселблум, искрено е, бих искал да ви уверя, че нашата комисия разчита на вас, за да предвижите досието напред. Смятам, че разполагате с необходимия капацитет, за да се преодолеят трудностите в съвета. Затова наистина очаквам напредък. Сега бих искал да ви задам въпрос като председател на Еврогрупата. Заявихте, че вие подкрепяте поетапната реформа в еврозоната. Разбирам, че човек би поступил по този начин при нормални обстоятелства, но обстоятелствата не са нормални. около нас навсякъде има предизвикателства – и тук не става въпрос само за проблема с Обединеното кралство. Аз съм от Обединеното кралство и нашата економика е тясно свързана с еврозоната. Важно е да вървим напред и да намерим решение в дългосрочен план. Имам предвид също и кризата с мигрантите. Говоря с хората, с европейските граждани и те очакват от нас резултати. Те казват, че вече в продължение на години продължават финансовите проблеми в Европейския съюз и трябва да се направи нещо в това отношение. Европейските граждани очакват от нас, от вас, по-скоро да поемете водеща роля, но разбира се, всичко това може да се използва от евроскептиците – Хората губят доверие в Европейския съюз. Те очакват резултати. Затова смятам, че трябва да ускорим малко темпото и се надявам, че в рамките на вашето председателство ще се направят конкретни предложения за реформи. Тези реформи могат да бъдат приложени от следващото председателство. Господин Дейселблум, благодаря госпожо Гил, във връзка с казаното от вас за фонда за валутните пазари, капиталовите пазари. Ще направя каквото мога. Ще дам всичко от себе си. Това е което мога да кажа към момента. Наистина се надявам, че през следващите а, месеци ще направим нещо в съвета, но понякога а, просто се стига до блокаж. И ще ви уведомя за нашата позиция, но ще направя всичко възможно. Благодаря ви за изразената подкрепа. На следващо място, да, спешно трябва да се действа. Вие упоменахте големите предизвикателства. Но ако мога да използвам въпроса ви, като ви отговоря последния начин. Това как Обединеното кралство гледа на Европейския съюз е нещо съвсем различно от начина по който Европейския съюз гледа на Обединеното кралство. Трябва ни по-добро сътрудничество. Всички искаме конкретни резултати. Всички искаме да решим проблема. Не само ние тук на континента, но също и Обединеното кралство. А, проблемите в финансовия сектор а, не са проблеми само на континента, но също са такива и за Обединеното кралство, така че трябва да напредваме заедно. Това би било днешното ми послание към Обединеното кралство. Както знаете, днес е изключително важен ден. Много работа ни очаква в това отношение. Обеденото кралство има силен финансов сектор, затова трябва да има напредък, който трябва да осъществим заедно ще направя всичко а, възможно в качеството си на председател на Еврогрупата и на Екофин. Работим по различни досиета в момента и когато казвам, че ще използваме поетапен подход, имам предвид бъдещото управление на Европейския съюз, защото някои желаят да се правят големи скокове напред. А, понякога обаче сме поемали доста рискове, като сме искали да правим такива скокове. Как бихме могли да подобрим сътрудничеството си в областта на валутния съюз е въпроса, на който е, ще трябва да си отговорим и трябва да преценим рисковете. Next on the list, for EPP. Следващият е колега от НП. Йоргос Кирцес. Радвам се, господин Дейсел Блум че проявихте готовност за повече конкретност във връзка с преговорите с гръцката страна. Разбира се, гръцката страна трябва да прояви ангажираност при реализирането на програмата, но за да направим това трябва да обясним какви ще са последиците от нея за гражданите ни, например по отношение на пенсионната реформа. Управителят на Гръцката национална банка и МВФ настояват за това да се намали основният размер на пенсиите. От друга страна, гръцкото правителство пък заявява, че няма да има такова намаляване. Какво всъщност ще бъде предприето с пенсиите? Говорихте за въпроси свързани с бюджета. Каква е разликата между гръцкото правителство и европейските институции? Говорихте нещо и за фонда за приватизиране. Можете ли да кажете нещо по-конкретно по този въпрос? Говорихте и за това, че трябва да се модернизира държавата. Това според мен е една много амбициозна цел, тъй като според мен в Гърция не се провежда такъв процес. Сириза полага големи усилия, за да контролира държавата. Моля, опитайте се да сте по-конкретен, тъй като трябва да излезем с информация пред обществеността. Трябва да информираме гръцките граждани за постигнатите компромиси. Те ще са от много голямо значение за тях. Благодаря, господин Кирцов, Трудно ми е в момента да ви кажа нещо по-конкретно. Мога да кажа нещо по-общо. Бе направено предложение за разработването на устойчива система на пенсионно осигуряване. Устойчива пенсионна система означава устойчива в финансово отношение, т.е. дългосрочен план тя ще трябва да може да се самофинансира. Към момента пенсионната система до голяма степен се финансира от годишния бюджет на страната, което е много в тежест на бюджета. Въпросът в момента е доколко финансирането на системата следва да се поеме от самите пенсионери. Това е един сложен въпрос, не само в Гърция, но и в други държави членки. Има ли альтернативи за решаването на краткосрочните бюджетни проблеми? Да, има такива възможности, като например повишаване на данъците, но така ще навредим на економическото възстановяване. Може да се направят и съкръщения, но тук въпросът е къде? Това мога да ви кажа за момента, не мога да съм по-конкретен, тъй като в момента текат разговори в Атина. Нека кажа няколко думи и за последователността. Да, бяха казани, зададени немалко въпроси за това кога ще започнем работа по устойчивостта на дълга. Първо трябва да се споразумеем по бюджетната част, а тя е много силно свързана с системата на пенсионно осигуряване. Когато постигнем споразумение по този въпрос, по въпроса за бюджета, ще можем да изчислим и размера на дълга през идните години. Размера на дълга до голяма степен зависи от устойчивостта на бюджета и на пенсионно-осигурителната система. Както знаете, работим за устойчиво обслужване на дълга на годишна основа. МВФ работи по този процес – през идните години ще има години, през които Гърция ще заплаща много високи суми по обслужването на дълга си. От това ще проистече голям проблем. Трябва да постигнем устойчивост на дълга. Затова и трябва да се споразумем през кои години ще се плащат най-високите суми по обслужването му. Това ще е подходът, който ще възприемем при това колкото се може по-бързо. Благодаря. От името на социалистите от Обулма. Благодаря, господин председател Дейсел Блум. Със сигурност не съм единственият член на парламента, който в момента се затруднява да разговаря с вас и в двете ви функции, така както сме разговаряли с вас до момента. Все едно нищо не се е случило. Две колеги преди мен казаха, че като се има предвид положението по външните ни граници, като се имат предвид хуманитарните катастрофи в съседни нам държави, като се има предвид, че и европейските общества се борят за намирането на решение на хуманитарните проблеми, малко се променя виждането ми за това какво е риск и по-точно какви са значимите за нас рискове. Нашите институции са изправени пред значими рискове, които са и значими рискове за засегнатите граждани. Способността или неспособността ни да намерим решение на хуманитарните проблеми ще окаже въздействие и върху еврото. Убеден съм в това. Преди няколко дни германският министр на финансите направи изказване пред един голям германски ежедневник. Заяви, че ще се справим с огромните предизвикателства, ако намерим общо политическо решение, което да е на висотата на предизвикателствата. Вие като председател на Еврогрупата споделяте ли това виждане? Обсъждан ли е бил от Еврогрупата въпросът за това каква ще е цената за намирането на общи хуманитарни решения за обща охрана на границите, за интегрирането на мигрантите в обществата ни, за предоставянето на извънредна помощ на лагерите в Сирия и други съседни нам държави, за да се спазват хуманитарните стандарти там. Какви ще са разходите за всичко това? Обсъждан ли е този въпрос в Еврогрупата? Смятате ли, че той изобщо трябва да се обсъжда от Еврогрупата или по-скоро трябва да бъде дискутиран от Екофин? И ако трябва да бъде дискутиран от Екофин, то ще излезете ли с такова предложение? Какво е вашето лично мнение и какво смятат колегите ви и от двете структури, от Еврогрупата и от Екофин? Благодаря ви, господин Булман. Щях да кажа нещо за двете си различни функции, но това не е от особено голямо значение в момента. В момента трябва да ги изпълнявам и двете. Въпросът не е обсъждан подробно от Еврогрупата, но е обсъждан неведнъж от Екофин в рамките на предходното председателство, предполагаемо в рамките на следващото, бе обсъждан и през изминалите няколко месеца. Въпросът за разходите, за това откъде ще набавим средствата, се свежда и до разходите за държавите членки към момента. Има държави членки, на чиято територия първо влизат бежанците, има държави на транзит, има и държави, към които се насочват мигрантите. Има и много държави, които не са част от целия този процес. Комисията вече се спря на въпроса за разходите за отделните държави членки и разликите между размера на тези разходи. Тя ще ги вземе предвид, когато прави предварителна оценка на националните бюджети и ще вземе предвид положение, при което държавите имат много големи разходи. Другият въпрос е свързан с европейския бюджет. Имаме ли достатъчно гъвкавост, за да инвестираме повече в контрола върху границите или за да реализираме съвместни инвестиции в така наречените горещи точки, регистрационните центрове в Гърция? Имаме ли достатъчно гъвкавост, за да инвестираме в беженските лагери в Турция? И тук има разлики между отделните държави членки. Всяка от тях носи тежест в различен размер. А европейският бюджет трябва да разполага с повече марш за маневри, за да можем да поемем необходимите разходи, за да можем да намерим хуманитарни решения. Въпросът за това откъде да набавим средствата ще бъде обсъждан. Господин Булман, ще излезете ли с предложение, което да бъде последвано от Еврогрупата и от ЕКОФИН, така че въпросът да бъде обсъден и от Европейския съвет? Разискванията за това какво е необходимо да се направи се водят от министрите на правосъдието и вътрешните работи и министрите, отговарящи за миграцията. Те обсъждат необходимостта от инвестиции в Гърция, в Турция, от инвестиции за контрол върху границите. Комисията ще обсъди предложения за това как размерът на тези разходи да бъде отчетен при съставянето на бюджета. Това ще е много трудна задача. В рамките на междинния преглед на многогодишната финансова рамка този въпрос трябва да е в основата на прегледа. Трябва да вземем предвид този изключително наболял въпрос, когато обсъждаме европейския бюджет. От името на ЕНП Павло Залба. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател на Еврогрупата, имам четири кратки въпроса. Миналия понеделник Говерньорът на Европейската Централна банка заяви пред нашата комисия, че трябва да се повишат инвестициите, да се понижат данъците, да се спазва пакта за стабилност и растеж. Ще бъде ли възможно според вас държавите да постигнат всички цели, тези цели по-отделно или трябва да предприемем консолидирани действия? По въпроса за евентуалното излизане на Гърция от еврозоната – ако следваме логиката, то можем да кажем, че имаме възможност да ускорим интегрирането на страни в еврозоната. Какъв е рискът според вас за вътрешния пазар и за банковия съюз? Кога според вас съветът ще постигне споразумение за общоевропейската схема за гарантиране на депозитите? И накрая въпрос за пакета от законодателни мерки за секюритизацията. Работя по тази тема заедно с един колега от Холандия. Допускам, че сте готов да подкрепите това предложение, но не сте ли до някъде загрижен във връзка с пътната карта? Благодаря, господин Залба. Инвестициите са от огромно значение, според мен. В продължение на много време в Европа те бяха на ниско ниво. Положението се обостри и поради кризата. Ще можем ли да постигнем всички цели, за които говорихте, като се имат предвид финансовите ограничения? ще трябва в бюджетите, в държавните бюджети да се предвидят повече средства за разходи за инвестиции. От особено голямо значение са възможностите за частни инвестиции. Планът Юнкер до голяма степен е насочен именно към мобилизирането на частни инвестиции чрез предлагане на съответното насрещно финансиране. Има много възможности, от които можем да се възползваме. Капиталовият съюз – има за основна цел именно стимулирането на частните инвестиции. В момента економиката е прекалено зависима от кредитиране от банките, така че успоредно с финансирането от банките трябва да има и други альтернативи. И това е основната цел на капиталовия съюз. Капиталовите пазари трябва в много по-голяма степен да насърчават инвестициите. По въпроса за излизането на Гърция от еврозоната, банковия съюз, схемата за гарантиране на депозитите. Много хора смесват, свързват отделни досиета. По въпроса за банковия съюз можем да кажем, че ако искаме да споделяме риска, ще трябва да го намалим. Затова и трябва отделните досиета да бъдат обвързани. На мен би ми се искало да отделим отделните области една от друга. Нека се опитаме да постигнем напредък по капиталовия съюз, едновременно с това да работим и по банковия съюз. В момента се водят много разисквания. Надявам се, че те ще прераснат в по-оживени разисквания за бъдещето на паричния съюз. Но сега трябва да предприемем мерки в по-краткосрочен план като например по капиталовия и банковия съюз. Наистина трябва да работим в тези две области. Те ще бъдат и част от програмата ми през идните месеци. Последният оратор в списъка в този първи кръг от изказвания Мария Жоа от името на социалистите. Um, that, uh, the... Благодаря, господин председател. Годишният обзор на растежа за тази година е много важен с оглед на еврозоната. Радваме се, че председателят на Еврогрупата е готов да разговаря с нашата парламентарна комисия. Проявихте готовност да разговаряте с нас и в пленарната зала. Ще продължим този вид диалог с вас. Тази сутрин нашата комисия застана на ясна позиция по препоръките за еврозоната. Аз съм докладчик по тези препоръки и по доклада за годишния обзор на растежа. Излязохме с три ясни предложения за насърчаването на възстановяването на еврозоната. Мисля, че те ще са от полза с оглед управлението на еврозоната. Сега ще ви ги изложа. Би ми се искало да вземете отношение Първото ни предложение е свързано с необходимостта от преодоляване на недостига на инвестиции. Недостигът на инвестиции е факт. Затова и еврозоната би трябвало да проведе конкретни разисквания за дейностите за преодоляването на този недостиг. Трябва да се изиска от членовете на еврозоната да предприемат конкретни мерки в зависимост от специфичните обстоятелства в държавите членки и от финансовите им възможности. Второто ни предложение е свързано с необходимостта от економическо и социално сближаване отдолу нагоре, като се вземат предвид целите в економиката и социалната сфера. Сега е моментът да работим в тази област. Третият въпрос е свързан с макроекономическите неравновесия в еврозоната. Според нас трябва да изискаме от по-малко конкурентоспособните държави да проведат реформи и да инвестират. Това е много по-добрият вариант в сравнение с увеличаването на данъците за сметка на разходите за труд. Така нареченото вътрешно обесценяване – и най-конкурентоспособните страни също трябва да се включат в този процес, тъй като те имат възможност да насърчат вътрешното потребление и да инвестират. Имат тази възможност, тъй като имат много големи излишъци. Това бяха трите предложения, които одобрихме днес сутринта в нашата комисия. Искаме да встъпим в диалог с вас по тези наши предложения, които приехме с много ясно мнозинство. Благодаря ви. Може би ще трябва по-подробно да се запознае с това, което изложихте в писмена форма, но трите ви заключения са много смислени. Разбира се, инвестициите са от основно значение в момента. Както казах и на господин Залба, ще трябва да има повече възможности за инвестиции, както държавни, така и частни, тъй като има голяма потребност от инвестиции в Европейския съюз и по-конкретно в еврозоната. Трябва отново да задействаме механизма за сближаване, в еврозоната. Наличието на единна валута предполага и необходимост от много по-тясно сътрудничество. Става дума не само за сближаване на социалните и економически условия, а и на политиките в економиката и социалната сфера. А, има все още много големи разлики в управлението между отделните държави членки на еврозоната. Затова и на заседанията на еврогрупата много редовно обсъждаме въпроса за пенсионно-осигурителните системи в отделните държави, например. Говорим също така и за данъчното облагане на трудовите възнаграждения, за възможностите за намаляване на данъчното бреме върху труда. Говорим също така и за инвестиции в образованието от гледна точка на резултатността на образователните системи в отделните държави. Въпросът за сближаването, с други думи, не се свежда само до сближаване в размера на богатството. Свежда се и до сближаване на политиките, които разработваме. Не се притеснявайте, това не означава, че трябва да централизираме управлението, че тук в Брюксел ще трябва да се вземат решенията за структурирането и управлението на пенсионно-осигурителните системи. Този и други въпроси ще продължат да са част от националните компетенции, но можем да разработваме общи критерии, така че постепенно да се доближаваме един до друг. По въпроса за макроекономическите неравновесия, напълно сте права. По-конкурентоспособните държави с излишък трябва да проявят отговорност. Ще трябва да видим как се натрупва този излишък при тях и как може да се използва в еврозоната. Вече говорих за холандските пенсионни фондове. Ако пенсионните фондове инвестираха повече, нямаше да има толкова голям излишък. Но за да инвестират, нашите пенсионни фондове трябва да има възможности за инвестиции. Ако има възможности за инвестиции, ще можем да решим и проблема с излишъците в Европа. Всички ние трябва да работим за справянето с макроекономическите неравновесия. Сега ще има 5-минутно прекъсване между двата кръга от разисквания тази сутрин. Имаме възможност за един кръг от спонтанни изказвания. Ще имате по една минута за въпроси, ще има по две минути за отговор. Arvoisa ministeri... Госпожа Рухонен Лернер. Благодаря, господин председател. Е, господин Дейселум, имам въпрос относно пакта за растеж и стабилност и неговото упростяване. Вие споменахте, че това е една от целите на председателството. Какво на практика имате предвид под упростяване? Имате предвид повече гъвкавост по отношение на тълкуването на споразумението? Ще представите ли нови начини за отклоняване от правилата и за улесняване на процеса? Благодаря и моето време е ограничено. Защо е важно да се опростят правилата? Защото хората не разбират какво правим. Аз, например, много трудно обяснявам на хората как работят бюджетните и фискалните правила. Един от най-проблемните въпроси е структурният дефицит. Много е трудно да се обясни как той се изчислява, хората не разбират и за да направим нещо, ние предприемаме мерки, за да обясним на хората, че, че, че трябва да има упростяване. И се опитваме да, да внесем упростяване. Искаме да упростим показателите. Един от показателите, който много се критикува е структурния дефицит и може би ще трябва да се откажем от него. Много благодаря, казва председателя. Сега ще имаме 5 минутна почивка и след това ще продължим с втората част на заседанието. Dear colleagues, Уважаеми колеги, нека да започнем с втората сесия за тази сутрин. Моля всички да се концентрират върху заседанието или ако не желаят да излязат извън залата. И така, за втората част от нашето заседание. Приветстваме господин Дейсел Блум в ролята му на председател на съвета ЕКОФИН и министър на финансите на Холандия. Представете ни приоритетите на холандското председателство на ЕКОФИН. Знаете каква е практиката, както и до сега. Ще имаме уводно слово на председателя, то ще е около 5 минути и след това ще имаме слотове от под от по 5 минути слотове с въпроси и отговори. Ще следим за времето и ако то позволи, ще имаме и допълнителни въпроси. Това зависи от вас. Господин председател, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, след разговора, който току-що проведохме по дейността на Еврогрупата. Искам да представя приоритетите на холандското председателство на съвета на Европейския съюз в областта на финансите и економиката. Поехме председателството в момент на много предизвикателства. Темите, с които се занимава съвета Екофин в момента не са чак толкова важни. Аз не смятам така. Естествено, други го твърдят. Е, има голяма несигурност на много фронтове и ние ще трябва да продължим да работим за изграждането на економики, устойчиви на сътресения, економика, които работят за създаването на траен растеж и много работни места. Председателството на Холандия подкрепя всички инициативи с цел подкрепяне на функционирането на пакта за растеж и стабилност. Целта на прегледа на пакта не е той да бъде отславен, защото той представлява един източник на стабилност. Искаме обаче той да стане по-прозрачен. Освен това, в национален план този пакт трябва да бъде прият на по-широка основа и да има еднакво прилагане на общите фискални правила в държавите членки. Публичните финанси трябва да са на стабилна основа, това е изключително важно. Настоящата среда на ниски лихви дава възможност за това. Председателството на Холандия силно вярва, че трябва да използваме максимално добре настоящата правна рамка, за да се даде тласък на един нов процес на сближаване отдолу нагоре. Доклада на петимата председатели очертава мерки в тази насока. През последните няколко месеци съвета размени мнение относно предложението на комисията за прилагането на тези мерки, мерките от доклада на петимата председател и холандското председателство е готово да продължи работата в това отношение. След дебат в подготвителните органи на съвета, съвета ще продължи да разглежда предложението на комисията, като целта е да има препоръки за така наречените национални съвети по конкурентоспособност. Смятаме, че трябва да има по-информиран дебат за конкурентоспособността, за производителността. Естествено, трябва да се зачитат и правата на социалните партньори. Холандското председателство правителство смята, че економическото възстановяване и сближаване трябва да се подкрепя от добре функциониращ финансов сектор. В тази връзка трябва да кажа, че трябва да се е, увеличи способността на еврозоната да споделя частните рискове, рисковете с частен характер доверието в еврозоната зависи до голяма степен от възможността за абсорбирането на асиметричните шокове или сътресения. Ето защо ние сме за предложението на комисията за укрепване на банковия съюз и за създаването на съюз на капиталовите пазари. С оглед на размера на тези инициативи и измерението, което те имат, именно измерението на вътрешния пазар, трябва да се отчитат интересите на всички 28 държави членки. Аз съм убеден, че процесът за задълбочаване на ИПС, економически и паричния съюз, трябва да е процес, който да се рада на подкрепата на всички държави членки. Предложението на комисията за съюза на капиталовите пазари има за цел да се осигури кредитиране за реалната економика, но не само има мерки свързани с секюритизацията. Надяваме се да започнем тристранни диалози по този въпрос, възоснова на мандата за преговори, постигнат по време на Люксембургското председателство. Освен това работим в съвета по едно предложение за промяна на директивата. Предложението беше направено през 2015 година, за да можем да помогнем на МСП да набират капитал. Но не само на тях, а и на другите дружества. Холандското председателство е отдадено на проекта за укрепване на банковия съюз. Тук става дума за системата за гарантиране на депозитите, предпазен механизъм по отношение на единия фонд за реорганизация на банките. Тук става дума и естествено за равнопоставеност за всички банки. Това вече го обсъдихме на предишната сесия. Рисковете трябва да бъдат ограничени и държани там, където има е мястото. мястото. Данакоплатците не трябва да спасяват банките от тук нататък. Е, всъщност е, трябва да има напредък във всички области и естествено трябва да се отдели внимание на, на постепенното въвеждане на всички елементи от пакета ще отнеме време преди мерките за намаляване на риск да станат видими и мерките за споделяне на риска трябва да са неразделна част от този процес. В подготвителните органи на съвета в момента се разглежда предложението на комисията за схемата за гарантиране на депозитите както и мерките очертани в съобщението на комисията. Аз смятам, че трябва да участваме в един преобщаващ процес, за да имаме колкото се може по-широк консенсус. Надяваме се, че министрите от ЕКОФИН до юни ще се договорят по пътна карта с цел конкретни стъпки за намаляване на риска и съответно споделяне на риска. Тук естествено ще има и конкретни срокове за действие. Когато очетаваме мерките за укрепване на банковия съюз, естествено ще работим в тясна връзка с Европейския парламент. По един друг въпрос, но свързан с този, има споразумение относно предложението за е, за преструктуриране на банките и ние е, сме готови да работим с другите институции в рамките на тристранните диалози. Те е, ще започнат и по въпроса за прегледа на Европейската директива за институциите за професионално по пенсионно осигуряване е, и познати като ЕИОПА. Освен това, искаме да излезем от задънената улица по диалога за фондовете на паричните пазари. Искаме да започнем разговори с парламента по всички тези регламенти, свързани с МФР. Европейският бюджет, естествено, е важен за нашето председателство. Европейския бюджетен процес често се разглежда като процес на непрозрачност и в някои случаи процес, който е излишно сложен. Нашето председателство се стреми към повече прозрачност, по-голяма предсказуемост и последователност, както и гъвкавост, за да се справим с настоящите предизвикателства пред бюджетния процес. И накрая, холандското председателство ще постави ударението върху действия, насочени срещу неплащането на данъци, включително значително по-голяма прозрачност спрямо пакета от мерки, представена от комисията от 28 януари. Нашето председателство желая да се стигне до политическо споразумение по директивата за избягване на неплащането на данъци. Искаме това да стане на заседанието на ЕКОФИН през май. Искаме да има и споразумение е, относно докладването по държави, по препоръките на Екофин. Това трябва да стане още през март. Аз съм за разширяването на отчета по държави и прехвърлянето му и предоставянето на информация към широката общественост. Както вече казах, ние ще представим предложение в това отношение преди лятото. Това са важни мерки с цел увеличаване на прозрачността и ще укрепят позицията на ЕС като пионер в областта на данъчната прозрачност. Надявам се, че ще увеличим прозрачността и по отношение на групата за е, етичния кодекс в областта на данъчното облагане както и е, се надявам, че ще работим с групата ТАКС, специалната група ТАКС на Европейския парламент. Знаем всички, че искаме да се облагат е, печалбите там, където те се генерират. Благодаря. От името на НП Естер Деланге. De Lange und Langen haben getauscht. <laughs> uh, but thank you very much. Благодаря ви. Благодаря и на председателя на съвета Екофин. Всички познавате моя партиен лидер. Той ще трябва да изчака в коридора, докато аз успея да ви задам въпроса си. По време на първия кръг от въпроси и отговори вие много говорихте за риска. А, виждам, че господин Анеман скима след като чу госпожа Ван Хялсен. Каква ще бъде позицията на либералите? Може би е по-важно да се зададе един важен въпрос във връзка с риска. Несъмнено, трябва да се знае каква е позицията на Европейския съюз. Аз бих искала да попитам каква ще бъде времевата граница? МРЛ ще бъдат на разположение в края на годината. Очаква се те да бъдат над 8%. На мен въпросът ми е как това се свързва с желанието на Европейската комисия да се започне ЕДИС през 2017 година. Това съвсем не е ново. Ние знаехме, че ще трябва да се постигнат да се постигне споразумение във връзка с капиталовите изисквания, например за максималните остатъчни стойности, МРЛС. Ще се направи оценка институция по институция но няма стандарт за всички банки. Просто ще има мост. Фонда за оздравяване ще играе важна роля. Ще трябва да помислим и за мерки за намаляване на риска. много е важно на какво равнище ще бъде проведена оценката и да помислим колко години ще бъдат отпуснати на съответните институции, за да постигнат зададения стандарт. За ЕДИС комисията предложи постепенно въвеждане на единната схема за депо... гаранция на депозити. Сега въпросът е как да се оформи това за следващите години, за да може да се е, включат всички изисквания. Т.е. да се вземат предвид и капиталовите изисквания, а например определянето на МРЛ и осигуряването на достатъчно буферни средства на всяка институция – институцията трябва да има гаранции с въвеждането на схемата за гарантиране на депозитите. Трябва да се работи по същество, но и да се намери правилния политически баланс. Както вече казах, предвижда се преходен период. Ще се надгражда постепенно като преходния период ще се използва, за да се справим с с остатъчните рискове и въвеждането на ЕДИС. Имам още една минута, господин председател. Имах 4 минути. Нека в заключение да кажа, че по принцип хората се успокояват като чуят думата постепенно. Относно ЕДИС, важно е да се знае, че това няма да бъде просто един празен чек, с който ще кажем, хайде да започнем, пък после ще видим как точно ще се оформят нещата във връзка с намаляването на риска. Искаме се да успеем в това начинание, но е важно, че ще се нуждаем от някакви конкретни доказателства, че ще стигнем до резултат. Това беше коментара, не въпрос. Аз пък нека да ви отговоря. Really that... Всички ние трябва да сме готови за преговори. И по двата аспекта – трябва без значение дали ни харесва или не, в крайна сметка да се съгласим да имаме банков съюз. И когато създавахме фонд за преструктуриране, много хора казваха, трябва да го създадем още от самото начало. Да, това е вярно, но кой щеше да го подплати със средства? Тоест, постепенно трябва да се правят нещата. Може би си мислите, че това е много европейски маниер, но не. Не може да се промени за един ден начина по който се оформят счетоводните баланси на банките. И за това решихме да поступим по този начин. Извинявам се на докладчика. Тя с право изиска допълнителна минута за себе си и въпросът и отговорът през тази една минута бяха много интересни. Докладчицата в сянка от името на социалистите и демократите по това досие Елиза Ферейра. Благодаря ви за това, че сте сред нас и за всички направени от вас коментари. Чух предишния въпрос. Да, има времеви график и бих искала да попитам на какъв етап от подготовката сме. Знам какъв беше компромиса на, от доклада на петимата председатели. връзка с Европейския механизъм за стабилност. Какъв е времевия график? Да изчакаме ли? Не. Добре. Следващ въпрос. Не забравяйте, че единната кредитна линия не е включена. DGS ще си изготвят собствен график. Изискванията за държавни помощи също са на лице, както изискването за вътрешна капитализация. Трябва да бъдем по-последователни. На следващо място. Въпросът ми е като министр към вас като в качеството ви на министр на финансите на Нидерландия. По време на кризата излязохме с изчерпателен доклад, не зная дали го познавате, но той стои на бюрото ми от 2013 година. Изготвен е от СОМО, един ваш сънародник, където се прави анализ на загубите за Португалия от активната данъчна политика на Нидерландия. Може би имената, които се цитират там, не ви говорят нищо, но това са все големи фирми, които са откликнали положително на направената им оферта от Нидерландия. Обсъждали сме темата и преди. Е, вие сте казвал, че нещата ще се променят. 38% от чуждите инвестиции в Португалия отидоха в Нидерландия. Въпросът ми е какъв е според вас времевия график? Какво ще стане с държави като Люксембург, например? Ще приемете ли техните предложения? Ще вземете ли предвид това при изготвянето на препоръките по държави членки в рамките на европейския семестър? Или ще използвате някакви други лостове? Благодаря. Благодаря ви, госпожо Ферейра. Първият въпрос беше за Европейския механизъм за стабилност и необходимостта от включването му в договора. Това би изисквало промяна в договора, едва ли ще се случи в краткосрочен план и едва ли по време на нидерландското правителство. Но първият етап приключва 2017 година. А това се знаеше от самото начало, казва госпожа Ферейра. Да, но ако а, очаквате промени в договора в краткосрочен план, ви казвам, че това няма как да стане. Има отделно споразумение във връзка с Европейския механизъм за стабилност. Да, но промяната, която искате, изисква промяна в договорите. На втория ви въпрос. Единия фонд за преструктуриране на банките. Както знаете, постепенно ще започне взаимно използване на фонда, което означава, че националните кредитни линии ще имат все по-малко значение. Което означава, че се нуждаем от единна кредитна линия за в бъдеще. Вие участвахте на преговорите, аз също, когато обсъждахме механизма за преструктуриране, в рамките на преходния период ще трябва да се стигне до консенсус във връзка с изграждането на единна кредитна линия. Готов съм да започна преговори в това отношение. Надявам се, че и всички останали министри ще желаят да го направят, но в рамките на преходния период ще трябва да се стигне до консенсус. Защото в противен случай няма да имаме достатъчно средства в случай на голяма криза. Накрая, във връзка с нидерландската а, политика, ако ние бяхме част от проблема, то бихме могли да сме и част от решението му. Променяме да, част от данъчната си политика в момента и аз като председател на съвета ще направя така, че да има споразумение в рамките на тези 6 месеца. Е, не всички държави членки са особено ентусиазирани от подобно предложение, но правим доста е, неща в рамките на нашето председателство. Например, по отношение на е, новаторството и патентите, променяме в момента схемата, която се прилага у нас. Но всички ще се съгласите, че основното е, че се нуждаем от правно вързащи международни стандарти. Госпожа Ферейра. Не идва тук господин Гория, а вие. Нали така? Мисля, че разбирате какво имам предвид. Ja, vielen Dank. Äh, meine Fragen beziehen sich auch auf die... Благодаря. Въпросите ми са за банковия съюз в областта на банковия надзор и преструктурирането и оздравяването на банките вече сме постигнали немалък напредък. Но дали постигнатото до тук ще е достатъчно за предотвратяването и избягването на кризи, това в момента не е ясно. Малко съм скептична във връзка с капитализирането на банките. Този въпрос, според нас, трябва да е от, продължава да е от критично значение. Господин Драги в понеделник каза, че има проблеми с приходите на банките. Трябва да се пресече зависимостта между банките и държавите, взаимосвързаността на банковите и държавните кризи. Трябва да се сложи край на нулевото претегляне на държавните облигации в балансите на банките. В Италия има големи проблеми. Банковата система там Има необслужвани кредити в размер от 350 милиарда евро. Господин Ренци вчера пред Италианския сенат пое ангажимент за това, че няма да има ограничения за размера на държавните облигации в балансите на банките. И това е разбираемо, тъй като те държат държавен дълг в размер от около 400 милиарда евро. Държавният дълг на Италия в абсолютен размер е много по-висок от този на Германия. А, Италия е на второ място в Европа с 135% на задлъжнялост. По-висока е задлъжнялостта само на Гърция. Различни са националните интереси. Затова имам към вас и следния въпрос. Като се имат предвид тези разнопосочни интереси, как смятате да реформирате из основи банковия сектор в Европа? Vielen Dank, Frau von Ähm, You have concerns about the banking union, but if I look... Имате притеснения във връзка с банковия съюз, но ако видите какво се случи миналата седмица и кризата на борсата, като в този случай не бяха засегнати само европейски а, борси, може би ще разберете. Не забравяйте също така, че се внасят и корекции. Да, въвеждат се нови правила, считано от 1 януари и инвеститорите са наясно или поне а, е, започват а, е, да стават наясно с това, че е нормално подобни загуби да се, сключ... да се случват в банките и това е промяна в режима. Ако искате банките да могат да управляват риска, а това е основната цел на банковите институции и те не се справиха много добре в това отношение, то в този случай, ако искате да въведете правилен механизъм, трябва да се уверите, че инвеститорите в банките не само ще изличат печалби, но и ще понасят загуби, когато има такива. Така работи економическия механизъм, от който се нуждаем. Това изисква корекции. Стоиността на колко облигациите, на банковите облигации всичко това означава, че ще трябва да се справим с остатъчните проблеми в нашите банкови институции. Много неща има във връзка с Италия и с Германия и аз няма да се намесвам в това отношение. Мога само да кажа, че проблемите в банковите институции не се отнасят само до една или друга държава членка, тези проблеми са на лице в много държави членки, тъй като финансовата криза удари много държави. У нас банковите институции също претърпяха щети. Когато се изгражда банковия съюз или валутния съюз, успяваме да разсеем различията с оглед на дългосрочния интерес. Защото без значение от коя държава идваме, всички ние имаме общ интерес от един стабилен финансов сектор – и разбира се финансов сектор, в който има доверие от страна на инвеститорите. Много има да се работи в това отношение. Аз ще се опитам да изградя този пакет и се надявам да го направя преди края на нашето председателство. Ако пък не, ще продължа и след това и ще помагам от е, името на, в качеството си на председател на Еврогрупата. Благодаря, госпожа Голар от името на Алде monsieur le président. Благодаря ви, господин председател, за това, че сте сред нас. Ще ви спестя въпроса за третия докладчик в сянка в рамките на ЕДИС която е жена. Няма да засягам този въпрос, ще ви досаждам следващите месеци. Във връзка с поразумението, което се опитваме да сключим с Обединеното кралство, доста обезпокоителни неща има, имайки предвид последствията върху законодателството. Това ще се отрази на на Single Rulebook и на всички решения, които взимаме между 28 държави членки. Вие присъствахте в онази нож, в която договорихме единния механизъм за преобразуване. Как бихме могли не само да се занимаваме с комуникация, да намерим някакво решение? Как може да се предпазим? Как защитавайки се чрез правилата. Вие сте председател на Еврогрупата в момента. Не може ли да заличите това впечатление, което има в Обединеното кралство, че то непрекъснато бива дискриминирано? Ние от 6 годишния си опит тук не сме останали с такова впечатление. Това просто не е вярно. Ако се опитваме да решаваме проблем, който не е верен, то тогава грешим и няма да успеем да го решим. Като председател на ЕКОФИН, бихте ли могли да призовете за спазването на правилата, да не се стига до промяна на а, договорите, ако се променят договорите, да не се променя законодателството? На следващо място, не може ли да говорите с колегите си, така че да се излезе от тази неистина, която а, върлува? Във връзка с. А, въпроса за Обединеното кралство. Ако прочетете понякога сложните е, текстове, ще видите, че там има две основни неща. Първо, ние и Обединеното кралство желаем да запазим и да задържим вътрешния пазар, в който включваме и финансовия сектор. Сигурен съм, че колегите от Обединеното кралство ще се съгласят, че това е съществено значение и за Обединеното кралство, защото там има доста солиден финансов сектор, фондовското Сити – и ще трябва да го запазим, нали така? Това е несъмнено. На следващо място. Британците се притесняват, че, зони, че държавите от еврозоната могат да формират един вид блок, в който ще коват правила, които да са в ущърп на лондонското сити. Всички дискусии, провеждани във връзка с финансовите законодателни актове през последните години, а, ме навеждат на мисълта, че само един единствен път не бе а, чуто мнението на Обединеното кралство, тъй като другите бяха а, против и това бяха въвеждането на максимални бонуси за банкерите. Единствено тогава не можа да се чуе гласа на Обединеното кралство. Когато Обединеното кралство твърди, че трябва а, да бъде третирано като останалите, аз съм съгласен. Трябва да има единни правила за единния пазар, но същото се отнася и за финансовия сектор. Ако сте част от единния сектор, от единния пазар, а финансовия сектор е част от него, то тогава трябва всички да бъдем равнопоставени. Това е подходът, който трябва да използваме. Може ли да довърша а не смятате ли, че Евросоната ще бъде третирана неблагоприятно, може би каза госпожа Голар. Аз се притеснявам от обратното. Погледнете споразумението. Там пише, че приемаме, че еврото вече не е единна валута в Европейския съюз. Приемаме нещо, което не е разписано в договора и продължаваме по пътя, в който имаме държави членки, които не дават принос към европейските фондове, но все още имат глас в институциите. Било то в парламента, в съда или в Европейската комисия. Това не е честно, не е справедливо спрямо членовете на еврозоната. Аз не съм съгласен с това, което казахте. Е, внимателно съм прегледал последната версия на текста и е, смятам, че сме постигнали разумен баланс, имайки предвид последната версия. И днес обаче, разбира се, окончателно ще се оформи текста. Относно валутата на Европейския съюз. Е, тук просто се казва очевидното – в текста се казва, че тези държави членки, които са се ангажирали да се присъединят към единната валута след като изпълнят условията, това а, задължение си остава непокътнато, непроменено. Просто отново се потвърждава това, което вече е разписано в договорите. Може да кажете какъв е смисъла да го повтаряме. Ами има смисъл от политическа гледна точка. В Обединеното кралство се притесняват, че ако се разшири еврозоната, има 19 държави е, членки, няма да, се, е, да бъде защитен интереса на Обединеното кралство. И аз като председател на Еврогрупата уверих Обединеното кралство, че ще се е, защитават интересите на Обединеното кралство, но относно финансовия сектор интересът е взаимен. Има един режим на вътрешния пазар и той трябва да си остане. От името на Обединената левица Фабио Демази. Господин Дейсълбум, Групата за етичен кодекс в областта на данъчното облагане на дружествата наскоро излезе с един текст, в който не се упоменаваше нищо за данъчните обежища. Това е в разрез с постигнатото споразумение с Люксембургското председателство през есента. Защо данъчните обежища вече не са в работната програма на тази група? Особено като се има предвид, че Холандия е известна в световен мащаб като център, в който се влагат средства необложени с данъци другаде, по силата на споразуменията ви за избягване на двойното данъчно облагане. Освен това, в тази група има в механизми за вземане на решения, които всъщност блокират вземането на решения, например за патентните кутии. Какво смятате да предприемете? Госпожа Меркел, когато изразява безрезервното си доверие и подкрепа за някого, то човек трябва да се замисли. Същото прави в момента и господин Шойбле по отношение на Deutsche Bank което ме навежда на размисъл. Управителят на една централна банка от Минеаполис преди няколко дни направи много интересно изявление. Той отново изрази своята подкрепа за функционалното разделение на банките. ЕЦБ вероятно предстои да изкупува облигации и няма ли тук според вас конфликт с изискванията по директивата за оздравяване и преструктуриране на банките? Не би следвало според тази директива да се финансират институции, които имат необслужвани дългове. Не представлява ли това според вас морален риск? По първия ви въпрос аз не бях информиран за това, така че ще проуча въпроса. Не чета всеки ден бюлетина, за който говорите. А и не отговарям за групата за етичния кодекс в областта на данъчното облагане на дружествата. Доколкото разбрах, ми казахте, че тази група вече няма да работи по въпроса с данъчните обежища. Малко трудно ми беше да следя изказването ми. Вторият въпрос, върху който се спряхте, с споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане, които е сключила Холандия. В момента сме в процес на изменения на тези договори. В миналото те се отнасяха единствено до двойното данъчно облагане. Сега ще ги изменим така, че да се отнасят и до двойното необлагане. В третия си въпрос упоменахте така наречените патентни кутии, преференциалните данъчни режими за приходите от патенти. Казва се, че аз съм предотвратил постигането на напредък по този въпрос. Но това не е вярно. Аз лично разговарях с Гурия в ОИСР, за да намерим пресечни точки, да намерим решения по предложението, с което първоначално излязоха Германия и Обединеното кралство предложението за общи правила за преференциалните данъчни режими за приходи от патенти и новаторство. Вече е постигнато споразумение. В момента в Холандия подготвяме законопроекти за тези два вида данъчни режими така че националното ни законодателство да бъде приведено в съответствие с общите стандарти. По въпроса за банките, Предстои ни структурна реформа в банковия сектор. Очакваме позицията на парламента по този въпрос. По време на финансовата и банковата криза, сред основните причини, които се изтъкваха за тази криза, беше именно липсата на структурни реформи. Затова и трябва да предприемем неотложни действия по досието за структурната реформа на банките. Продължаваме да твърдим спрямо гражданите, че сме загрижени във връзка с структурата на банките, но все още нямаме нормативна уредба в тази област, за разлика от САЩ. Последният ви въпрос беше за участието на ЕЦБ в изкупуването на необслужвани кредити на банките. Този въпрос пада към правомощията на ЕЦБ. ЕЦБ трябва много внимателно да анализира качеството на всички активи, които изкупува. Но това зависи от нея. От името на зелените Филип Ламбер. А, voilà. It is working. Okay, uh, I'd like to dig a bit deeper into the... Ще се спра малко по-подробно върху пакета за корпоративното данъчно облагане. Със задоволство отбелязах, че неведнъж заявихте, че трябва да постигнем промяна в парадигмата, като се позоваваме на световните стандарти, по-точно на стандартите на ОИСР. Доволен съм и от това, че Наблегнахте и върху ролята, която е играла Холандия до момента. Значително съм загрижен, тъй като в съвета се носят слухове за това, че пакетът за борба срещу избягването на данъчно облагане, който не съответства едно към едно на стандартите на ОИСР, няма да бъде прият в цялост, че една част от него няма да бъде приета. трябва да започнем работа по прилагането в пълна степен на предложенията на комисията. Можем ли да разчитаме на Екофин ангажимент от ваша страна за приемането на пакета в целостта му? Какво е според вас цялостното търсене в Европейския съюз, както от качествена, така и от количествена гледна точка? Според нас има много голям недостиг в това отношение. Пакетът за борба срещу избягването на данъчно облагане включва 6 законодателни предложения. Три от тях са пряко проистичат от стандартите на ОИСР. Председателството ще се опита да запази целостта на този пакет. Това е позицията ни, с която ще се опитаме и да се наложим. Няма да цитирам конкретни министри, но някои държави членки изразиха своята загриженост, казаха, че е необходима оценка на въздействието, че им трябва повече време, че някои мерки могат да бъдат приети сега, а други по-късно. Вземам на сериозно всички свои колеги, но вземам на сериозно и още нещо, което е още по-важно, а именно необходимостта от напредък. Нещата се свеждат до доверие. По време на кризата всички наши граждани трябваше да заплатят висока цена, включително и по линия на данъците за това и трябва да има по-справедливо данъчно облагане, най-вече на дружествата и на многонационалните корпорации. Аз лично поемам ангажимент за работа по пакета в целостта му. В момента не проявявам готовност да се отложи приемането на някои от предложенията по него. Не знам дали ще успея да се наложа с тази своя позиция. Ще видим какво ще стане до края на председателството ни. По въпроса за цялостното търсене. Има разлики между отделните държави членки. В някои региони Успоредно с възстановяването на економиката се увеличава и търсенето, увеличава се трудовото възнаграждение. Очаква се в някои държави то да се увеличи още повече, най-вече в държавите с излишък. Това ще допринесе и за економическото възстановяване. Има разлики в търсенето в зависимост от конкретния регион, от конкретната държава членка и от конкретния сектор. Търсенето все още е прекалено ниско. Още един въпрос. Каква разбивка можем да направим на търсенето? Знаем, че не достигат инвестиции в Европа. Няма нищо лошо в плана на господин Юнкер, но то е само една малка част от общия контекст, от а, мерките, които можем да предприемем. Какви други действия можем да предприемем за насърчаване на частните и държавните инвестиции? Вече казах няколко думи по този въпрос – Днес основното действие, което трябва да предприемем е да помогнем на банките при справянето с обесценените активи. Така ще е възможно да се увеличи кредитирането на банките за реалната економика. В момента то малко се увеличава, но това не е достатъчно. Ако искаме да увеличим кредитирането, ще трябва да работим усилено за изграждането на капиталов съюз. Но в Съединените щати, успоредно с банковата система, има много силна система от капиталови пазари, които финансират, кредитират дружества, включително и малки и средни предприятия. В Европа няма такава система. Има немалко субекти, които искат да инвестират, да се възползват от възможностите за възстановяване и те имат нужда от кредити. Благодаря. От името на СПД Марко Вали. Благодаря, господин председател. Сложихте ли си всички слушалките? Чудесно. Имам два въпроса. Първо, прозрачността на работата на специалната комисия за данъчните постановления. Има списък с документи от заседанията на групата за етичния кодекс, с които бихме искали да се запознаем. Като член на специалната комисия за данъчните постановления, бих проявил доста по-голям интерес към документи за Холандия и Люксембург, но тези документи са с почернено съдържание. Ще имаме ли възможност да се запознаем с тях или холандското правителство ще продължи да блокира гарантирането на пълна прозрачност? Говорихте и за схемата за гарантиране на депозитите. Ще има ли оценка на риска, проистичащ от експозицията на банките на държавен дълг? Ако има вето върху предвиждането на горна граница за държавния дълг в балансите на банките, то какво решение предлагате вие? Има много рискове за цялата система, проистичащи от различни деривати, активи. Deutsche Bank, например, притежава деривати в размер от 54 милиарда евро – Всъщност става дума за 540 милиарда. Не знам дали германските данакоплаци ще са готови да дадат гаранции за тази сума. Благодаря ви, господин Вали. Няколко думи за прозрачността на работата на специалната комисия за данъчните постановления. Преди няколко дни говорихме по този въпрос. Мисля, че трябва да отправим поглед към бъдещето правилата за работа на тази комисия трябва да се променят така, че в бъдеще да има повече прозрачност. В миналото резултатите от работата и не бяха публично достояние. Не би ми се искало да има промени в това. Предстои холандският държавен секретар по въпросите на данъчната политика идната седмица да се срещна с специалната комисия за данъчните постановления. Можете да му зададете отново този въпрос. По въпроса за оценката на риска, просто ще повторя това, което вече казах. Банките ни си имат своите проблеми. Трябва да сме наясно каква е реалната стойност на портфейлите им. Тук много важна роля се пада на Европейската централна банка, когато има проблеми с балансите на банките, трябва да се намесят съответните разпоредби. Директивата за капиталовите изисквания предвижда и допълнителни изисквания за банки, които имат рискови активи в балансите си. Надзорните органи за банките трябва да гарантират максимална прозрачност за балансите на банките. Ще трябва за отделни банки да се приложат изискванията по втория стълб, за които говорих току-що. Няма да Говоря за отделни банки и техните проблеми. Благодаря, господин председател. Господин председател Дейсълблум, данъците и финансите са сред основните области на работа на холандското председателство. Днес вече упоменахте няколко области, по които смятате да работите приоритетно. Един от, една от тях бяха мерките за борба срещу укриването на данъци. Миналата седмица Екофин взе конкретни решения по този въпрос. Директивата за административно сътрудничество, например, и директивата за борба срещу избягването на данъчно облагане са две досиета, по които са предвидени много амбициозни графици. Те трябва да бъдат прияти от съвета до края на юни тази година. Парламентът също си е поставил много амбициозни срокове в работата по тези две досиета. Пакетът за корпоративното данъчно облагане. Вчера говорихме за него с комисар Московиси на заседанието на специалната комисия за данъчните постановления. Един от основните елементи в този пакет са условията за лоялна конкуренция, най-вече между малките и средни предприятия и многонационалните корпорации. Такива условия трябва да бъдат създадени не само в Европа, но и в световен мащаб. Затова комисията на 28 януари излезе с стратегия за ефективното данъчно облагане на многонационални корпорации в световен мащаб. Въпросът ми към вас е следният. Какви действия ще предприеме съветът, за да може тази външна стратегия да бъде приложена колкото се може по-добре. Днес вече говорихме и за групата за етичния кодекс. Преди, няколко, преди известно време комисар Вестагер каза, че е вероятно да има промени в компетенциите на тази група. Направено ли е нещо до момента по този въпрос и какво се планира? въпроси във връзка с вашето председателство. Какво е настоящото положение с корпоративното данъчно облагане? Какъв график предвиждате и за ДДС по трансграничните сделки? Right. Um, uh, Вие казахте, че в Екофин са взети решения. Иска ми се да беше вярно. Още няма такива решения. Ние очертаваме това как ще се работи по данъчните въпроси в идните няколко месеца. Това законодателство е приоритетно за нас, значи става дума за директивата и за целия пакет за справяне с неплащането на данъци. Искаме да имаме и външна стратегия, но приоритета ще бъде твърдото законодателство от пакета. Не разбрах съвсем въпроса ви относно групата за етичния кодекс. Може да го повторите или пък да го зададете на министера, който ще се присъедини към вас другата седмица. Другите въпроси за данъка за финансовите сделки. Знаете, че има група от държави членки, която е започнала процедурата за засилено сътрудничество. Десет държави членки са направили изказване пред Екофин през декември. Те казаха какъв е напредъка, който е постигнат. Отдадени са на това да се стигне до компромис. Тяхната работа ще продължи през 2016 година. Всички решения, независимо от това до какво решение ще се стигне, трябва да се е, направят така, че да се отчита фрагментацията на, на, на вътрешния пазар, да не се стига до релокация и да се ограничат е, рисковете от неплащане на данъци. Естествено, трябва да се събират приходи чрез този е, ДФС. Аз като холандец не съм част от тази група, не мога да ви кажа какъв напредък е постигнат, но ако има резултат, те ще го представят пред всички държави членки на ЕКОФИН, да видим какъв ще е напредък. Благодаря. От името на НП Вернер Ланген. Благодаря, господин председател. Имам три кратки въпроса. Току-що косвено отговорихте на единия за данъка върху финансовите сделки вчера. Разбрах, че една държава е излязла от пакта, на 11-те държави, предстои да излезе от него и Белгия. Смятате ли, като се има предвид това, че реално има шанс за въвеждането на този данък? В рамките на пакета за данъчното облагане, центъра на вниманието ни бе корпоративното данъчно облагане, но трябва да предприемем спешни действия и по въпроса за ДДС. Имам предвид не само случващото се в Франкфурт. Седмина управители на банки са укрили 22 милиона ДДС при сделки с квоти за търговия с емисии. В тази област има огромни възможности за измами. Ежедневно, ежегодно измамите са в размер от стотици милиони евро. Третият ми въпрос е свързан с регулирането на дериватите и е свързан с онова, което каза господин Вали. Не говоря за конкретни банки. Шест банки в света управляват деривати, три европейски и три американски. Сумите, които цитира господин Вали, са прекалено ниски. Става дума за 700 трилиона долара. Това е номиналният размер а рискът, размерът на рисковите активи възлиза на 21 трилиона. Европейският съюз след три годишни преговори с САЩ постигна договореност за равнопоставеност. Тази договореност трябва да бъде одобрена от ЕКОФИН. ЕКОФИН има ли вече позиция по въпроса? Гарантират ли се наистина равнопоставеност? или в бъдеще тези сделки ще се сключват извън Европа и така ще бъде усилена, засилена позицията на хедж фондовете. Um, all... Първо, по отношение на ДФС. Прочел сте, че страна или две са напуснали. Не мисля, че това е така вие ще трябва да попитате тези държави. Има официална процедура за започване на процеса, за присъединяване към групата, има и официална процедура за напускане на групата. Това ще наруши засиленото сътрудничество. Доколкото аз съм информирам, нито една от 11-те държави е напуснала. Някои са по-ентусиазирани от другите и може би това се вижда в пресата, но нека да не прибързваме. По пакета за ДДС комисията каза, че ще има предложение за пакет в началото на март. Ние ще работим по този пакет по времето на нашето председателство и ще го включим в дневния ред на неофициалното заседание на ЕКОФИМ през април в Амстердам. Така че работата ще продължи по този въпрос. Прав сте, че много можем да спечелим, ако се справим с ДДС измамите. И накрая по отношение на дериватите и равнопоставеността, ще се информирам по вашия въпрос, но не мога да ви отговоря в момента дали има равнопоставеност. meine Minute noch in Anspruch. Es <laughs> wurde so gesagt. Ähm, ich bitte um Verständnis, dass wir kein Catch the Eye. Моля за вашето разбиране. Няма да има възможност за спонтанни изказвания. Последният в списъка на желаящите да се изкажат от името на моята политическа група съм самият аз. Въпрос към вас, качеството ви на председател на ЕКОФИН. Говорихте за данъчното облагане. Неведнъж сте казвал, че като представител на холандското председателство искате да отправите ясно послание за това, че сте осъзнали проблема, искате да промените нещо, включително и в съвета. Но въпреки това, съветът продължава да блокира много процеси. Трябва да се сложи край на това. Мога да ви дам за пример обмена на информация за данъчните постановления. Защо комисията да не получава информация за тях? Тя е пазителка на договорите. По много въпроси не знаем точно каква е позицията на съвета, какво смята да предприеме той. Нямам предвид сега конкретно групата за етичния кодекс. Задавам ви въпрос в качеството ви на представител на холандското председателство и на съвета. В рамките на холандското председателство как смята съветът да продължи работа по предотвратяването на изтичането на необложени с данъци печалби от Европейския съюз. Тук в парламента водихме много интересен разговор с министъра на финансите на Бермудските острови. Той каза, че няма проблем от бермудска страна, няма проблем с това, че той не облага с данъци. Проблемът е според него в Европейския съюз, тъй като съюзът не е в състояние да обложи с данъци печалбите преди да напуснат територията му. Отчасти съм съгласен с това. И какво смята холандското председателство да предприеме по въпрос? Um, are... Има различни гледни точки Що се отнася до получаване на повече информация и повече стандарти относно данъчната политика, е, имаме напредък, има много възможности, както и вие казахте. Е, същото въжи и за споделянето на информация между данъчните администрации и между държавите. Комисията играе своята роля в това отношение. Нека да продължим в същия дух. Мисля, че трябва да има политически натиск. Естествено, трябва да има и политическа воля от страна на всички страни, но мисля, че има възможност да постигнем по време на нашето председателство споразумение по повечето от елементите. Нека да правим оптимизъм от пакета на масата в момента. Вие говорите за предложението за излизането навън от Съюза. Това е част от, от пакета. Това е част от, от пакета за борба с неплащането на данъци и искам да ви обещая, че ще положа всички усилия да стигнем до споразумение и по този въпрос. Остана ми още една минута. Ще я използвам, за да ви благодаря. Благодаря ви за това, че останахте и по-дълго. Извинявам се на колегите, които искаха да направят спонтанно изказване, тъй като вече нямаме време. Няма да има възможност за това. Нямам какво да кажа по точка разни. Ще ви кажа само, че следващото ни заседание е на 22 февруари. Ще се проведе между 15 и 18.30 часа. След това ще имаме заседание на 23 февруари от 9 до 18.30 часа. Благодаря ви за разискванията. Закривам заседанието.